Уважаеми колеги, продължаваме нашето заседание. Искам да ви съобщя, че Сметната палата нейният представител, който е включен в следващата точка от дневния ред, е още на летището, има проблеми там и ще се изкаже, когато дойде. Искам сега да поздравя най-сърдечно сред нас за първи път в нашата комисия генералния секретар на Европейската комисия, господин Зелмар. Много често сме разговаряли с вас за цялата процедура. Известни сте на всички и всъщност ние се занимавахме много интензивно с тези проблеми, с вашия проблем, така че днес е добре да говорим един с друг, а не един за друг. Веднага ви давам думата, защото господин Русу може да представи своята тема, когато дойде в залата, така че ви давам думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ме каните днес в контекста на ежегодната процедура за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Това, че представителя на Сметната палата все още не е тук, надявам се отговаря на международните счетоводни стандарти. За първ път съм във вашата комисия, за това поздравявам всички членове. Много се радвам да ви видя лично. Добре е да ви видя лично, не съм го правил до сега. Е, ще разделя изложението си на четири части. Първо ще ви кажа няколко думи за това, каква е ролята на главния секретар на комисията, тъй като е полезно да познаваме темата, за която говорим. Второ, няколко думи е, за самата процедура за освобождаване от отговорност за 2017 година. Трето, няколко думи за това, което е важно за докладчика, Допавената стойност за Европейския съюз на това, което правим сега и през едните месеци. И е, на последно място, как се подготвяме за отчакване очакващата ни интересна година 2019. Най-напред ролята на главния секретар. Струва ми се, че е важно да се спра на тази тема, тъй като моята функция е различна от начина по който функционира е, главният секретар на Европейския парламент. При вас главният секретар е ръководител на администрацията. През 50-те години обаче главният секретар на комисията е натоварен и до днес изпълнява е, три функции първият генерален секретар и е, до сега е, остава модел за всички нас. Ние първо изпълняваме всички процеси на вземане на решение, устни или писмени. Второ, осигуряваме единството във функционирането на службите на комисията. Единство е много важна дума. Е, ние не диктуваме, нито даваме указания на службите на комисията, а ги координираме, съгласуваме ги защото всяка служба в крайна сметка работи под ведомството на съответния комисар и на съответния заместник-председател. И трето, осигуряваме гладък контакт с другите институции. Европейския парламент, съвета, економически и социален комитет, комитета на регионите, а днес и националните парламенти. Работим под ръководството на председателя. Ние сме в е, службата на председателя, подпомагаме го в неговите функции, а от комисията Юнкер насам подпомагаме и заместник-председателя. Е, значи, е, заместник-председателите нямат собствена служба и се подпомагат от главния секретарят на комисията. Ние не сме ръководители на персонала, на информационно-технологичните служби и на бюджет за това си има отделни комисари. Разбира се, координираме се с тези направления на дейността, но комисарите отговарят за тях като ръководители. По отношение на процедурата за освобождаване от отговорност за 2017 година, вие сте чули това от комисаря Етингер и от другите комисари. Само ще резюмирам това, което вече сте прочели и чули. Мисля, че нещата вървят от добре към по-добре. За 11-та поредна година Сметната палата е направила констатация за справедливост и точност на нашите отчети. Рекорд имаме от към ниска степен на грешките. 2,4%. Миналия път беше 4,4%. От гледна точка на администрация, е, сигурен съм, че Сметната палата ще потвърди това. Нямаме съществени грешки. Можем е, да се гордеем с това. То се подразбира, но пак е, нека да го кажем. Нека да кажа, че не трябва да почиваме на лаврите си защото предстоят избори за Европейския парламент и водим преговори по многогодишната финансова рамка. Всеки ще ни гледа още по-внимателно, отколкото преди. Затова комисията и държавите членки трябва така да изпълняват бюджета, че той да носи полза. 75% от бюджета се изпълнява от държавите членки, т.е. и тяхната отговорност има значение в този контекст. Комисията, бих казал, е съюзник на парламента и на сметната палата с оглед на това при ревизиите да се ориентираме все повече към резултатите. Резултатите са ключов елемент за преценка на нашата дейност и в многогодишната финансова рамка, така е съгласно проекта внесен през май и юни и се надявам, че в този дух ще напреднат и преговорите с парламента и съвета. Нека сега се спра понеже споменах думата резултати, на конкретната добавена стойност в настоящия момент, която се генерира чрез бюджета, изпълняван от комисията и тази част от бюджета, за която отговаря главния секретар на комисията. Първо имаме европейско 6 месечи, европейски семестър, начинание, което датира от след финансовата криза – не мога да кажа, че всичко работи съвършено, но значително сме подобрили някои показатели. Както казах, парламентът, съветът и комисията имат своя принос за това. В момента имаме шеста поред година на растеж. Утре парламентът ще разисква ежегодния отчет за растежа. Това е дълъг период на растеж. 239 милиона души работят. Никога до сега не сме имали такава заетост и инфлацията. И се обръщам сега към е, членовете от Германия и от Холандия е на ниво 1,7%, най-ниското от въвеждането на еврото. Не точно така, както го представят понякога медиите в държавите членки. От 6,2% в разгара на финансовата криза Инфлацията спадна 0,6% и също така нямаме нито една процедура за е, прекомерен бюджетен дефицит все още. Имаме доста добри показатели от към растеж – заетост и инвестиции. Второто, на което искам да се спра, е- са инвестициите всъщност. В тясно сътрудничество с парламента и съвета, комисията създаде в началото на този мандат Европейския фонд за стратегически инвестиции, някои го наричат фонда на Юнкер – много сме благодарни за вашата подкрепа. Това беше революция в финансирането на Европейския съюз, защото заделихме 16 милиарда от бюджета на Европейския съюз, за да привлечем частни инвестиции. Докъде сме стигнали днес, 4 години по-късно? Почти 400 милиарда евро инвестиции са задействани, мобилизирани чрез тези 16 милиарда от нас. До края на следващата година се от очаква създаването на 1,4 милиона работни места и 1,6% да се увеличи ежегодни растеж на БФП. Е, значи 1,6% растеж, 1,4 милиона работни места. Количествените облегчения е, чрез Европейската централна банка е, са на стойност 2,6 милиарда милиарда евро. Така че много, много ползи има. Това се доказва и от някои от страничните ефекти, въпреки че към тях имаше критика. И последно, работата през последната година, според мен, е много важно постижение. Постигнахме съгласие по Европейския стълб за социалните права. За първи път от 20 години Парламентът, съветът и комисията в Гьотеборг се споразумяха за основните принципи, които стоят в темелите на нашето общество в Европа. За пръв път успяхме да стигнем до общо разбиране какви са социалните стандарти на Европейския съюз. Такова общо разбиране е необходимо на единния ни пазар, защото дискусията за актовете за работниците показа, че тук има напрежение. Сега общите стандарти се отчитат чрез съпоставителната социална таблика, таблица. И ние използваме тези сравнения за всички нови нормативни актове, които предлагаме и разбира се в контекста на европейския семестър. Четвъртата тема, на която ще се спра е търговията. Какво правим в областта на търговията? От началото на този мандат има много спорове в тази област и в парламента и в комисията. Може би сега настъпва известна промяна, защото след Доналд Тръмп и след Брексит хората се убеждават, че търговията на основата на общи правила, където всички печелят, а не единият печели, а другият губи, е именно в европейски интерес. За това Европейската комисия договори търговско споразумение с Япония което е на стойност една трета от глобалния БВП за света. Това е по-различно, отколкото в миналото. В миналото търговията беше нещо много абстрактно. А сега вече се ориентираме към търговия с много печеливши. Е, това е особено валидно за споразумението с Япония. И комисията е създала специален уебсайт, в е, който се дава информация какво означава това споразумение за всяка от държавите членки. Отворете сайта, вижте Испания, защото докладчикът е от Испания, но всеки може да направи проверка и за собствената си държава. Има над 6400 испански дружества, които сега ще изнасят за Япония. 92% от тях са малки и средни предприятия. Три са от Сарагоса. 400 хиляди е, работни места се създават в Испания вследствие на това споразумение. 700 хиляди в Европейския съюз като цяло. Всеки може да посети сайта, да види информацията за своята държава. Е, можете да видите конкретно дружество. Някоя хлебарна, е, пекарна, месарница и да видите кой какво прави и какви възможности има. Така че в изборите или преди изборите за Европейски парламент можете да кажете на хората ето какво сме направили за вас след като Европейския парламент и съвета ратифицираха споразумението с Япония по предложение на комисията. И най-сетне, на последно място, също от компетентността на главния секретар, споразумението, което постигнахме тази година между парламента, съвета и комисията и го приведохме в действие за прилагане на общия регламент за защита на лични данни. На основата на общите си ценности за основните права, всички граждани на 28-те държави членки получават еднаква защита. Това е добре за гражданите, тъй като техните данни по-добре се защитават. Добре е и за дружествата, защото има единни правила вместо 28 отделни набора от правила. И се вижда, че хората започват да следват примера ни. Япония не само сключи с нас търговско споразумение, но възприе в националното си законодателство и нашето общо законодателство за защита на личните данни. Същото стана с Бразилия, с някои държави в Африка. Дори дружества като Facebook, Google е, казват, че е, много им допада общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. Така че ние се превръщаме в пример. Но и тук не бива да почиваме на лаврите си. Това споразумение, този регламент трябва да се спазва от всички институции. Нашите правила влязоха в сила през декември и те се отнасят и за тези граждани, които предоставят личните си данни на институциите. В всички институции, в комисията, във всички генерални дирекции изследваме практиката си на плоскостта на спазването на този регламент. Приканвам и всички останали институции да правят същото, защото репутацията на Съюза зависи от него. Надявам се, че можем да отчетем добри постижения. Зная, че има още какво да се направи, но благодарение на инвестициите на бюджетните органи и на съвместната ни работа сме постигнали напредък през последните 4 години. Ако позволите, госпожо председател, ще приключа с последната тема как се подготвяме за бъдещето. Вие, политиците, ще определите кой ще спечели изборите за Европейски парламент, но ние като администрация до изборите можем да гарантираме, защото Европейският съюз да постига това, което е обещал. Има съвместна декларация, подписана от председателя Юнкер, председателя Таяни и от председателството на съвета, за споразумение е, за работа върху около още 100 нормативни акта. Всички сме се споразумели, че те трябва да бъдат изготвени до изборите и се надявам, че ще постигнем резултат, защото хората се интересуват не от проектите, които внася комисията, а от актовете, които се обнародват в официален вестник. Последната тристранна среща беше за проекта за скрининг на чуждестранните преки инвестиции. Зная, че тук има много съвестни парламентаристи, Важно е посланието на този акт за чуждестранните дружества, които искат да инвестират в Европейския съюз. Те трябва да знаят, че разполагат се инструменти за защита на стратегическите си интереси. Това е важно послание от наша страна. Ние ги защитаваме, но има и повече от 90 нормативни проекта, които все още предстои да бъдат одобрени. Ние в главния секретарят на комисията искаме да направим така, че следващата комисия да поеме е, една добре функционираща, ефикасна администрация, която функционира съобразно много високи е, принципи и стандарти. Е, също така подпомагаме всестранно ревизиите, одитите, проверките на нашата дейност. Току-що се съгласихме, че трябва да се извърши реформа на организацията на главния секретар в комисията, защото на 1 януари 2014 година е била последната реформа. Сега трябва да отчетем нашите нови нови функции за заместник-председателите на Европейската комисия, новите функции на основата на съвместната декларация на институциите, която току-що цитирах, и също така нашата по-видима роля пред външния свят. Освен това, ще направим реформа на корпоративното управление на комисията. Знае госпожо докладчик и госпожо председател, че това е особено важна тема за вас. Ние в комисията настояваме и смятаме, че сме прави всеки генерален директор да отговаря за управлението на собствената си сфера. Те са разпоредители с бюджета за тази сфера. Колегиумът на комисията има политическа отговорност, но трябва да има плавна организация и координация между службите. Утре сутринта колегиумът ще формализира така наречения съвет за корпоративно управление. Една структура, която ще служи като мост между колегиума на комисията и службите, като съветник във връзка с безопасността на информационните технологии, подготвеността ни за отреагиране на кибератаки, защита на личните данни и изпълнение на препоръките, направени от Олаф. Значи, когато Олаф извърши своята дейност, той я увенчава с политическа препоръка и трябва да има някой, който да препоръча какво да се прави пред колегиума на комисията, без да се поставя под въпрос отговорността на отделните генерални директори в колегиума и в комисията. Значи, е, това е, ще бъде прието утре, едно към едно и ще въжи за всички вътрешни ревизии в комисията. Освен това, на нова основа поставяме сътрудничеството си с Олаф. Зная, че в парламента по този въпрос е имало скептицизъм в е, миналото. Вие вече сте се срещнали, вероятно, с новия генерален директор на Олаф, с новия генерален секретар там. Ние искаме разследването в Олаф да бъде абсолютно независимо от всякакъв персонал, от някакви персонални съображения и за това ще премахнем тъй наречената клирингова система, към която вие основателно сте изразявали критики и е, с Олаф ще кореспондира съветът за корпоративно управление на Европейската комисия, който ще следи за изпълнението на препоръките в цялата комисия. Дълго говорих, госпожи и господа, но тъй като за пръв път съм пред вас, бих искал да ме опознаете по-добре и да ви кажа повече. Призивът ми е следният. Да, Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства, да, е, едно от тях е Брексит. Е, трябва професионално да приключим този процес. Не съм сигурен дали ще имаме споразумение в крайна сметка, но се стремим към него. Имаме и много друго, други трудности. Бюджета, популизмът в държавите членки. Е, когато Европейският съюз е успял, това трябва винаги да се отчете. Няма да бъдем съвършени никога, но мисля, че можем да бъдем горди с това, което съвместно постигаме в съвместната си работа между парламент, съвет и комисия в този триъгълник от институции. Благодаря, че ме изслушахте. Очаквам да чуя въпросите. Wir kommen zur Debatte sofort. Веднага преминаваме към а, дебат. Господин Русо, радвам се, че успяхте да дойдете тук и сега ви давам думата, за да въведете в тази глава. Благодаря ви, госпожа председател. Нека първо да се извиня за това, че влязох с закъснение. Уважаема госпожа председател, уважаеми докладчици, уважаеми членове на комисията, по бюджетен контрол. Много се радвам, че мога да представя пред вас оценката за административните разходи на Сметната палата по 10 глава. Оценката за 2017 година е положителна. Разходите за администрация не страдат от значими нива на грешка. Нивата на грешка са 0,5% оценката е основана, например, от 50, е, на 55 транзакции и както и предходни години намерихме някои ниски нива на грешки при управлението на а, семейните надбавки възоснова на заключенията на одита ни за 2017 година препоръчваме на Европейската комисия да подобри системата си за управление на редовните семейни надбавки, които се полагат съгласно устава, вземайки предвид надбавките, които се получават и от други източници. На ваше разположение съм за въпрос. От фра колегина Аяла Сендер, Госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Русо за неговото кратко изказване и на това място използвам повода да приветствам и господин Залмаер. Сега имаме възможност да зададем въпроси. Това ще направят със сигурност някои колеги в негово присъствие, защото сме задавали преди въпроси в негово отсъствие. Първо искам да подчертая следното. Разделът Европейска добавена стойност със сигурност е много необходим – като част от общото предложение в е, процедурата по освобождаване от отговорност. Господин Зелмайер също взе отношение по този въпрос. Но в ежедневието, в ежедневната работа, нещата изглеждат така. През 2016 година, когато настоящият председател на комисията беше встъпил в длъжност, че се състоя референдум за Брексита. И ви благодаря, че споменавате това тук. Благодаря също и на онези предприятия от Сарагоса, които намират чудесни възможности в Япония. Това наистина е пример, че Испания може да реализира износ и испанците, които в момента се намират в англоговолящи страни, е, по-специално в Великобритания, гледат с е, страх е, на Брексита. Много са отишли преди това там и сега си задават въпроса дали биха могли да останат там. Добре е да се цитират такива примери, добре е да се пояснява, че става дума за хора, Добре е също да се подчертават положителните неща. Трети държави е, правят това с удоволствие. Е, но, независимо от това, ние трябва да говорим по същество, трябва да обясним нещата. И Повярвайте ми, моят предшественик и аз не бяхме приятели, той дори не ме слушаше. Аз съм много любезен човек, но когато към мен не се проявява необходимото възпитание, аз мога да кажа, че съм по-скоро негативно настроен. Сега вие сте генерален секретар и се надявам, че с вас нещата ще върват по-добре, защото при теми като киберсигурност и други важни въпроси, всъщност е ваша задача да направите така, че нещата да функционират, да ги прилагате правилно. След това вътрешните процедури в комисията, гласуването, хармонизацията и естествено процедурата по назначаване на персонал. Всичко това се прави под е, наистина доброто попечителство на европейските институции и тук мога да посоча, че комисията може да бъде малко по-самокритична. И мисля, че ако вие отговорите на такива конкретни въпроси, това трябва да става професионално, а не да се спирате само в общ план на успехите. Ако смятате, че вашето назначение. Нямам предвид лично точно вас, а, целият персонал на комисията. Тогава трябва да кажа, това казах и на господин Италианър, смятаме, че това нарушава престижа на институцията, доколко автономно може да действа комисията. Освен това, всичко това се отразява в пресата и в парламента беше създадена една много бурна ситуация във връзка с вашето назначение, ако мога да се изразя ефемистично. Сега по дневния ред е, не може да се каже, съответния комисар не може да направи това поради заетост. Наистина трябва нещата да се обсъждат е, в присъствие на представители на комисията. Още нещо. Това е балансираността на половете във връзка с назначаването на персонал. Трябва обаче да кажете как точно изглеждат нещата. Сега в момента се опитват да изглеждат така, с пръст да се показва мъж-жена, мъж-жена, просто съвсем случайно и е, когато се освободи длъжност, трябва възможно много хора да могат да се кандидатират, а не да има назначения отгоре. Тук искаме повече прозрачност. Също така, балансираността между половете. Това не е момента, в който вие посочвате с пръст някого, а това е моментът, в който хората се мотивират, обявява се свободното място и се прикамват кандидатите да подават кандидатурите си. И това във всички случаи като процедура вие бихте могли да го подобрите. Ще трябва да поработите повече по този въпрос. Що се отнася до вашата дейност на генерален секретар? Смятам, че е добре, че утре ще може да бъде представен документа за общата координация. И мога да кажа, че това име нищо не ми говори, но както и да е, това е заглавието на документа. Нека да видим дали по този начин ще има по-добро съгласуване и по-добра хармонизация. Аз лично видях, че между генералните дирекции често има проблеми е, на съгласуването има политически цели и да речем генерална дирекция такс отправи едно и същевременно в сферата външна политика се прави нещо съвсем различно – И ако някой протестира, тогава госпожа Юрова го поставя в черния списък. Тук е необходима система за ранно предупреждение, за да се избягват подобни противоречия, защото това нарушава престижа на цялата институция. Сега, по методологията, ние имахме редица изслушвания – на различни комисари и представители на генерални дирекции, респективно техните дирекции. И винаги ставаше дума за процента на грешките при вътрешни проверки, но всъщност да, това е наша задача да установим каква е квотата на грешки, но има една остатъчна квота на грешки. Ние успяхме да установим като комисия, че наистина бюджета на Европейския съюз е динамичен. Това е добре, обаче виждаме, че всяка генерална дирекция работи по свой собствен начин. ГД Агри по един, е, комисията, която, е, дирекцията, която се занимава с въпросите на развитието, работи по друг начин. И това всъщност е нещо като пачворк и остатъчната квота на грешките не може да бъде обект на сравнение и за съжаление се стига до противоречия при положително сътрудничество с Сметната палата, мисля, че подобни принципни въпроси биха могли да се решат. И всъщност това са и въпроси, които трябва да зададем в процедурата по освобождаване от отговорност. Очакваме отговори, които заедно с Сметната палата да обсъдим, да можем да направим необходимите съпоставки и резултатите да бъдат видими. Една процедура по подаване на възражение пред Сметната палата тук е, би било добре, ако кажете няколко думи в тази връзка. Естествено, Нещата ще се променят, ако има смени в ръководния персонал. Аз искам да чуя от вас как вие гарантирате достатъчната прозрачност на тази процедура и също така, доколко тази процедура е професионално издържана, за да нямаме в нашата комисия впечатление, че тук се представят заключения, които и изискват подобряване на ситуацията, без обаче проблемите да се решават по същество. Да се каже просто да, малко да украсим нещата и всичко ще бъде наред, аз мисля, че това не е приемлив подход. И В случая, според мен, е желателно по време на новия мандат да се опитате да подобрите имиджа на вашата институция, като е, решите въпросите по същество. Благодаря. Благодаря ви, госпожо докладчи, госпожа председател, уважаеми членове на Сметната палата. Нека да се занимая с повдигнатите въпроси ред по ред. Искам първо да се спра на казаното от член на Сметната палата за, за нивото на грешка от 0,05%, а именно слабостите при управлението на семейните надбавки. А, приемаме критиката и комисията е предприела мерки за подобряване на системата за контрол. служителите трябва да декларират надбавки, получени от други източници. На вебсайта за тази цел има и конкретни грантове, които се дават за ограничен период от време, което задължава служителите да актуализират информацията редовно служителите вече са получили съответната информация, защото по някой път става дума просто за липса на информираност. Е, поддържаме връзка с националните органи, за да се погрижим е, информацията редовно да се актуализира. Благодарение на усилията на Сметната палата успяхме да се уверим, че няма грешки в административната част на бюджета. Показаното от госпожа Аяла Сендер. Съгласен съм с вас, че Брексит предизвиква нестабилност, но трябва да кажа, че не ние предизвикахме Брексит. Това беше решение на Великобритания. Така че не е, е наша отговорността, че е, сме в сложна ситуация. Имаме процедури, имаме много добри преговарящи. Европейските, Европейски парламент и 27-те държави членки са твърдо в подкрепа на комисията при тези преговори. И, комисия, и парламент, Европейския съюз е по-силен поради своята обединеност. Така че е, провал няма да има. Оттам там нататък е, споразумение ще има, но вече е, остава да се види какво ще стане с ратификацията. И вие, и държавите членки е, на няколко пъти ни насърчават да изготвим план за действие за подготовка за последиците от Брекзит. И ние имаме група хора, която работи по тази тема темата за песимистичния сценарий. Не е лесно да се работи по този начин, да се работи по плана Б, но имаме такава група, имаме подготовка и имаме е, план, така че да няма големи сътресения, дори да няма споразумение. И работим с всички служби на комисията, за да може каквото и да се случи, някои въпроси, които проистичат от факта, че Великобритания става трета страна, да бъдат взети предвид. Именно регламента за визите, енергийните цели, договорен с 27 държави членки, които сега трябва да се разпределят между 27. Агенциите в Лондон, договорихме се те да се преместят. Органа за медикаментите, например, не е просто какъв да е орган е, той е орган особено важен за единия пазар. И ако още малко бяхме почакали, служителите в тази агенция просто щяха да напуснат, да си намерят по-добра работа в частния сектор, защото те са много добри специалисти. Става дума за над хиляда служители и благодарение на постигнатата договореност за тази агенция, те вече могат спокойно да планират нещата напред. Съгласен съм с госпожа Яла Сендер, че не е добре да се подценяват трудностите, през които преминава Европейския съюз. Аз не бих искал да, правя, да отправям критики към предшественика ми, защото той не е тук в залата и мисля, че не е подходящо да се отправят критики, когато обектът на критика не, не присъства. А, за по-общите въпроси, които вие споменахте, ще се опитам да се занимая с тях един по един. По равнопоставеността между половете, аз съм в управляваща функция в комисията и от а, самото начало съм в, твърдо в защита за квота за жени в комисията. Помогнах и на моя бивш шеф, заместник-председателя на комисията за основните права, да изготви документ с предложение за квети, заместник председателя Георгиева прилага е, вече такава квота на някои нива. Не е лесно, но вече имаме напредък. Е, има и други организации, които действат по въпроса и работим, включително и в кабинета на генералния секретар се работи. И е, откакто съм на това място, на своята позиция, имаме с 10% увеличение на жените на ръководни длъжности. Моите заместник секретари са три жени. И това е съвсем целенасочен избор. Равнопоставеността между половете е особено важна за човешките ресурси на комисията по време на този мандат. А, и дори не мисля, че е подходящо да казвам, че съм горд от това, защото не сме в 1918 година, а в 2018. Мисля, че този сорт неща трябва отдавна вече да са самоочевидни, но ето на, налага се да се предприемат специални мерки и ние го правим. Аз като ръководител смятам, че екипите, в които участват е, по-разнообразни хора, е, постигат по-добри резултати. Става дума за хора от различни националности, с различен опит и от различен пол. Що се отнася до моето назначаване, няма как да правя коментари, тъй като не съм участвала в вземането на решението. Но съм благодарен за единодушната подкрепа на колегиума и, аз и разглеждам тази подкрепа като признание за посветената ми работа до тук. Мисля, че правилата са спазени при моето назначаване. Мисля, че комисията е взела решение, спазвайки процедура подобна на шестимата мои предшественици. Затова съм малко изненадан, че съм прицел на критики, може би защото а, съм а, на тази позиция сега, а, когато се преговаря по Брексит, ако ме критикувате като професионалист в своята област или като ръководител, аз съм склонен да приема тези критики, но ако критикувате процедурата, мога да ви уверя, че тя е била спазена. Що се отнася до правителния съвет? Искам да уточня нещо. Този корпоративен управителен съвет има за цел да разгледа хоризонталните въпроси въпроси, които са от значение за генералните директори по време е, на ежедневната им работа. Имаме много ясно разграничение между а, е, държавните служители и тяхната роля и политическата отговорност на колегиума, на комисията. Председателя Юнкер въведе понятието за политическата отговорност на комисията, но реално това понятие на практика се дефинира като съвместно вземане на решението от страна на комисията. Да кажем, ако има двама комисари, които имат различия по въпроса за определена област като данъчното облагане, тогава те трябва да го обсъдят в контекста на комисията. А иначе, когато се говори за неща, като нивата на грешка при е, разходите, тогава тази тема се разглежда на административно равнище, именно отговорните са генералните директори. Аз нямам възражение срещу структурата, която даде председателя Юнкер на тази комисия. Ролята на генералните е, директорати не се е променила нито ролята на генералния секретар. Координация на функционирането на службата и контакт с другите институции, това са все задачи на генералния секретар от самото начало на съществуването на комисията и тези цели е, в определението за позицията винаги са били от полза. Що се отнася до структурата за заместник-председателите, това, което виждаме от миналото, се надявам, че няма да се случи по-нататък, а именно да има различни инициативи от различни части на комисията, от различни служби, които е, реално като, е, имат е, конфликтни цели. Днес имаме обратен подход. Кандидатът за председател на комисията се явява в парламента. През юли 2014 година той дойде тук и очерта основните политически насоки. Е, това е нещо като договор. 10 приоритета, които вече са предоставени на заместник-председателите е, е, и чрез тях до всички служби на комисията. И така, 10, 10 приоритета реално видяха бял свят тук, в парламента. Оттам нататък е, е имало ситуации и на фрустрация поради липсата на други, поради факта, че някои други важни теми не са сред приоритетите. Обаче, както и Сметната палата заяви, добре е да има концентрация върху определени теми. И с избирането на тези приоритети се стигна до ситуация, в която комисията е по-добре насочвана и комисията действително е отговорна за вземането на основните решения по е, гражданските инициативи. В предходната комисия работата с гражданските инициативи беше в, в ръцете на генералния директор. Какво означава това? Е, е, гражданската инициатива срещу трансатлантическия е, търговски договор, например, беше подадена и с нея трябваше да се занимава генералния секретар в сътрудничество с правната комисия. Когато председателя Юнкер стана председател на комисията, той каза, гражданските инициативи са толкова важни, че бихме искали решенията по този тип теми, които реално са от политическо естество, да бъдат решавани от колегиума. Което означава, че се обърна е, делегацията на тази задача. Генералният секретар вече не следваше да се занимава с нея. И когато се подаде е, е гражданска инициатива, нашата цел е само да е, помогнем на вносителите да я формулират коректно а, и да стане тя допустима за разглеждане, а не само частично допустима. И когато гражданите подемат инициатива да се обърнат към Европейския съюз и искат той да направи нещо, не трябва да оставяме е, нещата на произвола на съдбата. Трябва да е, им помогнем. А сега, що се отнася до нивата на грешка, е, ще направим всичко възможно да действаме възможно най- последователно. Изготвих писмо до всички ръководители на генерални дирекции. Аз съм вече отговорен за 2018 година разговаряме за 2017 година, когато аз не бях отговорен. И но за 2018 целта ни е да анализираме тези остатъчни нива на грешки. Мисля, че част от тях се дължат на многогодишното естество на бюджета ни. И ще направя всичко възможно да се създаде възможно най-стройна структура, мисля, че и моите предшественици са положили доста усилия. Ако ми дадете малко повече подкрепа, се надявам, че ще постигна още повече. Благодаря много за тясното сътрудничество, госпожо Яла Сендер. И благодаря и за добрите думи в моя полза. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Е, благодаря за поднесената информация. Искам да се отбележи само в протокола, че що се отнася до назначаването на генералния секретар, ние сме на друго мнение, отколкото е изложено в резолюцията. Утре това ще обсъдим заедно с комисията по петициите, когато става дума за доклада за омбудсмана. Аз обаче пак е, мога да посоча, че вие аз ви схващам като съюзник на наша страна и първата точка, която вие разгледахте е приключване на процедурата пред Олаф. Това е много важно. И също така това, което току-що посочихте, именно Копът Management Board, това утре ще доведе до промени в коледж. Благодаря за това, че представихте документа, за да можем да се запознаем с него. Аз мисля, че можем да продължим в тази посока. Вътрешният одит проучи някои неща, които бяха интересни за нас като парламентаристи. Първо, как се отнасяте към запитванията на депутатите. Това попада в вашите правомощия. Вътрешният одит не посочва много неща в тази връзка и ние бихме помолили, ако има такъв голям административен процес, ако той се лансира, поне отговорите да бъдат предоставени на хартия. Ние виждаме, че писмените въпроси на колегите получават отговори по начин, който не е много достоен в е, контактите с парламента, така че това е наложителна молба от наша страна. Второ, самото управление в, вътрешния, в доклада за вътрешния одит е посочено, че има съмнение в качеството на статистиките, които не са изготвени от Евростат. Ние от дълго време изразяваме такива съмнения, така че това беше потвърждение в наша полза. И сега аз искам да попитам за кои статистики точно става дума, които следва да се подобрят в бъдеще. Би било добре, ако кажете няколко думи в тази връзка. Също така измененията, които вие ще извършите, как това ще се отрази на Audit Progress Committee. Всъщност подходът беше Audit Progress Committee да се доведе до по-добра ситуация. Винаги става дума за това как комисарите могат да направят нещо в управлението на бюджета, така че нашия опит е да им дадем необходимите инструменти за това. Трето, съкръщението на персонал – това е въпрос от 2013 година. Въпреки съкръщение на персонала с 5%, а Де са нараснали с 5%, АСТ са намаляли с около 20%, АСТЦ нова категория е въведена. Там е имало 545 допълнително Служителите на договор е, също са се увеличили с около 10 поста всяка година от 2013 година, въпреки че е, ако се увеличи работното време, можеше да се спестят на 200 работни места. Днес има по-малко неплатени измаредни часове, отколкото преди. Това е добре. Така че аз се интересувам от вашето мнение по този въпрос. След това повишаване в длъжност без управленска отговорност. 65 са повишени като съветници е, и всъщност е, как е, се управлява персонала, това е нещо, което ни интересува много и би било добре да разберем какво е вашето мнение за тези повишения. И последно, Европейския център за политически стратегии, ЕПСЦ, как изглеждат плановете там, защото ние виждаме, че този център ще се разширява, ние виждаме и в парламента, как стоят нещата, така че е интересно да получим повече информация по този въпрос. След това сега давам думата на господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Господин главен секретар, благодаря за това, че сте тук сред нас. Няма да проявявам силен критицизъм, тъй като сте за пръв път сред нас. Аз силно подкрепям вашата положителна пиар история на Европейския съюз през последните години, като се има предвид, че обсъждаме преди всичко година 2017. Беше удоволствие да ви слушаме. Добре е да се знае, че е, главният секретар всъщност подпомага председателя на комисията. Никога не съм знаел това. То беше новост. Също искам да се спра на един елемент, който подчертахте. Вие ни казахте, че резултатите са един от основните елементи около които гравитира Европейската комисия, когато оценява дейността си. Включително това ще бъде така и за следващата многогодишна финансова рамка. Аз е, обръщам внимание на резултатите от е, както попаднах в този парламент през 2009 година. Тогава поне в парламента не се говореше много за резултати, не се говореше много за резултати в Европейската сметна палата, но от тогава до сега много неща се промениха и се радвам, че акцентирате върху резултатите. Но, ако погледнем е, ежегодната е, сметка, в е, това, което получихме от комисаря Етингер, е, само е, едно изречение е посветено на резултатите. Аз мятам, че резултатите трябва да са основен акцент не само от гледна точка на начина по който се представяме пред обществото, като public relations, а и от гледна точка на това, което реално върши комисията. Ако вие искате една е, пиар история за Европейския съюз да хване вяра, основното трябва да бъдат резултатите. Само така можем да покажем на хората, че от нас има някакъв смисъл. А, е, че ние не сме хора, които просто въртят едни пари в един Европейски съюз, а че инвестираме тези средства там, където те са най-полезни и там, където реално се виждат резултати. Вие споменахте, че резултатите е, са и ключов момент е, в вашия проект за многогодишната финансова рамка. Аз много внимателно прочетоха доклада на Европейската сметна палата, обнародван на 7 ноември за общата селско-стопанска политика и замеделието. Ако общата селско-стопанска политика е едно, е, нещо, на което да обърнем сериозно внимание, там резултатите нямат голямо значение. Това беше основното послание на Сметната палата. Е, преди година Сметната палата обнародва своя доклад Бъдещето на общата селско-стопанска политика. И ако вземате резултатите като основа, ви би трябвало радикално да промените политиката си. Нека да бъдем честни един с друг. Такава радикална промяна липсва. Миналогодишният доклад на Европейския е, съюз т.е. миналогодишният доклад на Сметната палата за общата селско-стопанска политика бе категоричен, че преките плащания не водят до резултати, а те не са отпаднали в вашата е, следваща многогодишна финансова рамка, поне в проекта за нея. Госпожа председателят зададе въпрос за високопоставените служители, особено генералните директори. Понякога те биват замествани и получават специални функции. Стават специални консултанти или нарочни консултанти. Според мен 118 е, са били миналата година превърнати от генерални директори и високопоставени служители в специални консултанти. Е, доста от е, тях прекарват доста време в Флоренция, в Европейския университет, доста се озовават в Прованс. Не могат ли те по някакъв начин да използват огромните си познания, експертните си познания много по-уместно, много по- полезно, така че и Европейският съюз да има полза от тях, след като напуснат високопоставената си длъжност. Това е въпросът ми във връзка с вашата политика за персонала. Госпожо председател, много се извинявам, че трябва да тръгна. Извинявам се и на господин главния секретар. Трябва да ида на гласуване в друга комисия, но моите сътрудници много внимателно ще си запишат вашите отговори. благодаря, госпожо председател. Сърдечно добре дошъл, господин Зелмар. Eh, ehm, eh, Имам няколко въпроса. Е, управлението на годишна основа и доклада за постигнатите резултати е, реално представляват вашата преценка за това как се постигат резултати в управлението. Мисля, че тук става дума за координацията от страна на службата на генералния секретар. В този доклад вие изразявате положителна, оптимистична оценка, говорите за най-важните въпроси, които по които е работила комисията. Казвате, че нивата на грешка са а, на достатъчно ниско ниво. Това ваша лична преценка ли е или преценка на сметната палата? Европейската сметна палата взема ли предвид този доклад? анализирали го и разглеждали е, елементите му с оглед на евентуални необходими корекции. Аз го прочетох с колегите си и ако обърне внимание на а, е, обобщението на финансовото управление в този доклад, се говори за 1,7% добре, обаче в доклада на Сметната палата от 2017 година това всъщност са нивата на грешка при плащанията. Вие казвате, тези 1,7% е, реално са под е, нивата, е, ниво, прага от 2%, над който нивата на грешки се считат за съществени. Обаче, ако погледнем смет, доклада на Сметната палата от предходната година, ще видим очертани много слабости и грешки, особено в оперативните програми, при които има, над, а, а, има надвишаване на този прак. Казва се, например, че комисията има не един прак, а, а 13 различни прага на грешка, но те дори не са точно установени, защото са обвързани не с реалните нива на плащания, а с бюджетните кредити за поети и ангажименти. Искам да разбера как така вашият доклад е толкова различен от доклада на Сметната палата. Още един въпрос. Финансовия регламент. И реформата на ОСП. И преговорите за общите разпоредби. В, контекст, в този контекст комисията отговаря за определени нива на контрол. Какво става с тези мерки за контрол? Намалени ли са? Прехвърлени ли са върху плещите на държавите членки? Има по-високи очаквания спрямо държавите членки – На национално равнище това трябва да се вземе предвид. Но не разбирам каква е обосновката тук. Особено е. Ако искате да прехвърлите контрола от едно централизирано равнище на национално равнище, тогава как може да очаквате в дадена държава членка, където, да кажем, върховенството на закона не функционира достатъчно добре, и тук можем и да посочим конкретни страни, ако искаме, тогава как може тези държави да разчитаме, че контролират достатъчно добре управлението на средствата, така че да не се стигне до надвишаване на нивото на същественост. И още нещо. В Чехия някои коментари бяха отправени към комисари, които са пътували до Чехия за проверки. Имаше оплаквания от Transparency International за Чехия. Имаше обвинения, хвърлени към Чешката пиратска партия и също някои коментари, свързани с министър-председателя на страната, който е заподозрен в корупция, а е свързан с фирма, получаваща милиони евро европейски субсидии. В Комисията по бюджетен контрол сме повдигали въпроса нееднократно. Разговаряхме с комисаря Оттингер и той заяви, че въпросът е много важен за комисията и че ще се проведе съвместно разследване с участието на всички засегнати генерални дирекции. Преди три седмици в Страсбург това беше потвърдено от комисаря Хю... Хоган. И а, вчера за трети път беше потвърдено от госпожа Крецо, която беше тук – и по-конкретно в писмените й отговори. И в писмените отговори реално се заявява, че няма официално разследване. Защото когато се стартира официално разследване, то трябва да започне въз основа на официално подадено оплакване. И във вашия писмен отговор се казва, че такова съвместно разследване няма, казвате, ще ви информираме своевременно, но съвместно разследване няма. Днес след обеда имаме среща с представители на различни генерални дирекции, Агри, Реджио и а, останалите две генерални дирекции. И изглежда, че има някакво разследване по темата, обаче не е официално. Какво означава това? Има ли офици... Защо не може да е официално? Има различни генерални дирекции, които са включени. И комисията много скоро ще ни каже какви са резултатите от работата на екипа, провеждащ това разследване. Говорим за конфликт на интереси. Защото е очевидно, че когато един министър-председател има тесни връзки с тя, дадена фирма, има проблем не само от гледна точка на финансовия регламент, а, защото всъщност тук все още действа предходния финансов регламент и други регламенти. И тези регламенти дава достатъчни правни основания за предприемане на действия. Затова, господин генерален секретар, моля ви направете коментар по темата. Тя е сериозна. Хората в Чехия е, се вълнуват от нея. Ще има гласуване в петък в чешкия парламент, така че всяка информация, която може да ни предоставите, е добре дошла. Благодаря. Колегата Де Йонг. Колегата Де Йонг. Dank Eh, Благодаря. Аз също искам да кажа добре дошъл на господин Зелмайер на нашето заседание. Да, стои въпросът с неговото назначаване. Дискусии сме водили по този въпрос и сме разисквали не само способностите на конкретния кандидат, но и процедурата, реда по който беше извършено това назначаване. Искам да подкрепя казаното от е, главния секретар. Нещата вървят е, добре. Чухме за новата експертна група. Да, подобрения в работата се виждат. От гледна точка на интегритет на комисията особено. Ще бъда много лаконичен, госпожо председател, за да има господин Зелмайер достатъчно време да отговори. Хоризонталното положение на лицата, които сигнализират за нередности в Европейската комисия. Получихме проект от комисията за това как да уредим тяхното положение – Може би това е, е въпрос, е, който може да бъде поверен на омбудсмана. Вярно е, че имаме финансови проблеми в Европейския съюз, но може да бъде създаден и орган, ако има средства за това, за да могат лицата, които подават сигнали за нередности, да се обръщат към този орган и да търсят от него съвет за това как да защитят правата си, в случай, че искат да подадат сигнал. И сега ще приключа много краткото си изказване. Аз съм говорил доста с една жена, която е работила за Европейската комисия. Беше уволнена през лятото и е, смята себе си за човек, който е сигнализирал за нередности. Има специални правила в Европейската комисия, които позволяват такива хора да бъдат уволнявани. Е, но нейният случай беше широко огласен на холандските медии и холандският парламент се занимава доста подробно с него. В момента е, се претендират от нея 80 000 евро, които трябва да върне. Е, това е нейното трудово възнаграждение и комисията си го търси обратно. Това, което не разбирам в нейния случай, е къде остава човешката страна на нещата. И тук имам предвид не само конкретната жена, но и всички хора, които подават сигнали за нередности един човек, който подава сигнали за нередности е преди всичко това човек. И той се нуждае от защита. Мисля, че това също трябва да се помни. Човешката страна на нещата също е важна. Дискутирал съм темата неформално с първия заместник председател на комисията. Е, имам някои идеи, които няма да спомена сега, но мисля, че ако този случай бъде решен благоприятно, това много ще спомогне за повишаване на положителния имидж на комисията. Благодаря, господин Салафранк. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към всички, които благодариха на генералния секретар и на Сметната палата, трябва да припомним, че тук става дума за освобождаване от отговорност за бюджет 2017 година и Естествено, става дума за политическа и демократична отговорност, което трябва да се обсъди в присъствието на компетентните комисари. Тази сутрин беше така. И във всички случаи е добре, госпожо председател, че сега сред нас е генерален секретар на комисията, с който да проведем дискусия, защото сътрудничеството между Европейския парламент и останалите институции, в случая комисията, е много важно и трябва да протича хармонично, за да може може Европа да продължи да се развива. Искам да поставя въпрос, не искам да засягам въпроса за назначаването на генералния секретариат. Е, освен това, председателката посочи, че по този въпрос ще обсъждаме този въпрос в е, Комисията по правителник правилника и ще обсъдим това и в комисията по петициите. Както и да е, аз имам някои въпроси към генералния секретар. Как може да се осигури координация между генералните дирекции на комисията? Как може да се подобри тази координация и как могат да се подобрят процедурите в комисията. Още нещо – комуникацията. Как бихме могли да подобрим комуникацията в тази институция и как може да се погрижим за повече прозрачност и е, също така за запазване имиджа на нашите институции. Комисията не е празно пространство, където има лица без гражданство, това е европейска институция, разположена в центъра на Европа и трябва тя да защитава своя имидж пред гражданите. И още нещо. Генералният секретар посочи важното споразумение на Европейския съюз с Япония то ще се ратифицира в парламента и искам само да поздравя комисията за успеха в търговската политика. Е, споразумението с е, САЩ нямаше успех. След това комисията води преговори с Сингапур, Япония, Виетнам много успешно и сега се намираме в една деликатна ситуация, що се отнася до Европейския съюз. И сега се провежда дискусия. Имаше и отлагане на дискусии във връзка с Косово, така че си задаваме въпроса сега за това споразумение, насочено срещу протекционистичните мерки, какви преговори ще се провеждат и всъщност каква е целта в случая. Искам да посоча, че при финансовите инструменти, които сега се обсъждат, за тях има голям интерес как стоят нещата с финансовите инструменти, които обсъждаме в Европейския парламент. Имаше много ясна позиция по този въпрос и винаги се посочваше, че ние трябва да действаме по същество, обаче има много колеги, които не са съгласни с усъвършенстването на тези финансови инструменти и ние като Европейски парламент трябва да можем да упражняваме контролни функции на тези финансови инструменти. За това аз е, искам да попитам какво се прави в момента. Колегата Пирински като последен оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък. Господин главен секретар, искам да споделя убеждението си, че политиката за интегритет всъщност е в сърцевината на процеса на освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета и за това тук и сега трябва да чуем конкретни отговори на някои от принципните пунктове, включени в резолюцията на парламента от 18 април – ще спомена само три от тях, за да се опитате да им отговорите. Първият пункт е защо комисията използва различни процедури за назначаване на заместник главния секретар и на главен секретар по време на едно и също заседание. Вие казахте, че според вас са спазени правилата, но защо за двете различни длъжности са използвани различни правила? Второ, Главният секретар на парламента е призовал комисията и това вече няма пряка връзка с вашето назначаване. Това е в параграф 29 от резолюцията до края на 2018 година да бъде преразгледана административната процедура за назначаване на високопоставени служители, така че да се гарантира подбор на най-качествени кандидати при максимална прозрачност и равни възможности, като така се зададе пример за другите европейски институции. 2018 година вече почти изтича и най-сетне в параграф 30 се казва, че член 17 от правилника за дейността на комисията придава особени управленски отговорности на главния секретар, който трябва да има широк управленски опит и да се ползва от опита на председателя, като тези правила трябва да бъдат актуализирани и изяснени, така че да се допринесе за неутралността на главния секретар е, от към политическа пристрастност – и това трябва да бъде съобщено на парламента до 2018 година, септември месец. Искам да ви помоля да отговорите на тези въпроси. Ще ви бъда искрено благодарен. Много, въпроси. Ако обичате, давам ви думата. Uh, Благодаря. Госпожо председател, благодаря на почитаеми членове на комисията Конт за богатите, интересни и мъдри въпроси, които задавате. Ще започна от края, защото това е най-трудният въпрос към мен. Не поставяйте под въпрос моя интегритет, защото ако го поставяте под въпрос, това означава, че не ме познавате. Не поставяйте под въпрос моята неутралност. Аз не съм партиен политик. Когато имате доказателства, покажете ми ги. Никога не съм бил партиен политик. Това, което хората говорят, не е истина. Някой път е, говоря с хората, не за тях. Понякога пиша по отношение на хората, но не за тях. Аз съм убеден европеец и съм го доказвал през целия си живот. 14 години в Европейската комисия също го доказват. Нито един слух никога не ме е засягал. Помнете това, когато разисквате утре. И слушайте конкретния човек. А ако питате за процедурата, колегиума на комисията взе решението, не аз. И трябва да ви кажа, че аз съм щастлив, че не само бях назначен от а, колегиума, но и минах през тази процедура. Като човек съм много щастлив, а, защото аз доказах, че мога да се занимавам с това, с което ме натоварват. Вие попитахте, имам ли управленски опит. Може да има само две истини. Или съм некомпетентен и не мога да управлявам, или управлявам всичко. И двете се твърдят в Брюксел. Но това, че нямам управленски опит е много странно твърдение за мен, защото 14 години от е, моята практика са посветени на този опит. Ако имате въпроси нека не говорим за слухове. Елате пред нас и пред комисията с факти по отношение на административната процедура, за която питате. Става дума за юридическа процедура в правилника за дейността на комисията. Тази процедура е използвана многократно. За различни хора от комисията имате проблем само с мен. Имате проблем с мен. Кажете ми какъв е вашия проблем. Вие явно нямате проблем с процедурата. Аз съм човек и съм европеец. Това мога да ви кажа. И аз трябва да мога да се изкажа, ако позволите, по другите въпроси. Госпожо Гресле, вие попитахте за отношението ни към писмените въпроси от парламента. Това е нещо, към което лично се отнася много сериозно. Чета всеки парламентарен въпрос, който според мен е важен, защото за мен диалога с парламентаристите е много важен. Но диалогът ни е много обширен. За това съжалявам, ако отговорите не винаги са били съвършени. Естествено, отговорите не се дават от главния секретар. Ние координираме даването на отговорите, обаче комисарите са тези, които ги дават. И отговорите минават през процеса в колегията на комисията. И затова понякога вие получавате отговор, който не е толкова ясен в писмения документа, колкото би ви дал комисаря при устно събеседване тук. Но аз намирам въпросите за много важни. Можете да разчитате на моето съдействие за получаването на отговори. По отношение на управлението на статистическите данни, вие поставяте въпроса за тяхното единство, които въпроси частично споделям. Е, срещнах се с генерал... т.е. изпратих на генералния директор на Евростат писмо преди няколко седмици с оглед единството на данните, защото ние трябва да можем да разчитаме на тези данни. Те трябва да бъдат надежни, да бъдат устойчиви, солидни и разбира се трезви. Госпожо председател, запитахте за е, комисията за напредък е, в одитите и за това как комисарите се отнасят към нея. Ами, това е напредък. Създадено е при нашия мандат е, до голяма степен благодарение на личните усилия на заместник-председателя Тимерсан. Тимерманс. В миналото комисията не се занимаваше много с работата на този орган. Сега всеки път на нейни заседания присъстват 5-6 комисари, генерални директори, така че имаме напредък и смятам, че тя много ще ни помогне с корпоративното управление, ако документът бъде прият утре. И ще бъде допълнително укрепен секретариатът на тази комисия за напредък при одитите, при ревизирането. Смятам, че всичко това ще съответства на препороките на службата за вътрешен одит. Ние сме приели всички препоръки на тази вътрешна одитна служба на комисията и за това е, трябва да подчертаем, че разбира се, вътрешните ревизии са независими, но е, чрез е, тази комисия ние се опитваме да откликнем на препоръките. Ако смятате, че не го правим, можем да го дискутираме. Съкръщенията на персонала беше следващият въпрос. За мен това е нещо забележително. Аз дойдох в комисията от частния сектор преди 14 години. Знае, че все още има някои недостатъци, но според мен Европейската комисия е най-добрата публична служба на целия континент и не преувеличавам. Хората работят страшно много те дори нямат проблем с новото работно време при новия правилник за дейността, защото са работили така винаги. И, и работят и много повече от това, иначе няма да има споразумение за Брексит, например. Нека да не забравяме, че кризата имаше последици. В европейския семестър трябваше да анализираме всички аспекти на политиката на държавите членки. В областта на миграцията Например, комисията внезапно се оказа, ако не юридически, то политически, частично отговорна за управлението на миграционните процеси във всички държави членки. Значи, ние управляваме персонала и същевременно продължаваме да актуализираме дейността си. Това изисква много голямо съсредоточаване и много интензивна работа от страна на хората. Аз зная какви са техните качества, защото имам поглед върху начина по който се подбират нашите служители. Имаше въпроса за така наречените старши консултанти или старши е, съветници. Според мен това не е за обикаляне на регламента за персонала. Е, а напротив, това е предвидено там. Има различни възможности когато хората са много способни да вършат нещо друго и имат е, експертизата, която е необходима, те могат да бъдат повишени, така да се каже, могат да бъдат издигнати до тази позиция. И аз много се радвам, че нашия регламент за персонала дава такава възможност за професионално развитие, защото ние се нуждаем от съветници, но и от ръководители. Това са две различни задачи. Вие споменахте EPSC, Европейския център за политическа стратегия. Мисля, че той е, работи много добре. Целта му е, е да дава съвети на председатели и заместник-председателите е, при координирането и управлението на проектите и когато се налага да направят нещо не свързано пряко с тяхната ежедневна работа в комисията. Да кажем, бяла книга за бъдещето на Европейския съюз, нещо, което обнародвахме на 1 март миналата година. Комисията възприе един необичайен стил да погледне бъдещето, да предложи пет различни варианта за него, без да го диктува. Е, този център е, вдъхновява е, чрез своята творческа работа и допълнителна статистическа информация нашата дейност за единия цифров пазар, за социалния стълб и по много-много други въпроси. Хубаво е, че е, хората там е, се избират по заслуги и те са външни специалисти. Те не са племенници и е, племеннички на някого си в комисията. Може би следващия състав на комисията ще се опита да организира този вид консултантска дейност по различен начин, защото мандатът на този център и договорите на хората там ще изтекат с мандата на нашата комисия. И в известен смисъл, както би се казало на друг континент, тези хора служат по преценка на председателя. Господин Гербранди, това не е само история пиар. Мисля, че една история за Европейския съюз винаги трябва да стъпва върху факти. Никоя история е, за връзки с обществеността не хваща вяра, ако не почива върху факти. И има огромна разлика между нашия ежегоден доклад за резултати в управлението и заключенията на Сметната палата. Да, ние очертахме една положителна картина на работата си, не изцяло положителна, е, разбира се, но в общи линии Сметната палата, макар стилът и да е различен, каза, Европейската комисия през тази година е използвала парите на европейските данакоплаци целесъобразно и то без грешки. За мен има съответствие, въпреки че това са различни документи, картини, обрисувани на различни места за една и съща дейност. Имаше въпрос за специалните съветници. Тук има винаги някакво объркване. Ние нямаме 118 специални съветници. Специалните съветници, повечето от тях са неплатени. На някои от тях плащаме пътните разходи, само те съветват пряко комисарите. Това са а, съветници Ор клас, както се казва в правилника а, на комисията. Те а, е, служат а, е, на комисията със своите познания, обаче са освободени от ежегодни задължения. Например, е, генералният директор на генерална дирекция Хом е подпомогнал главния секретар при изготвянето на онази част от многогодишната финансова рамка, която е посветена на миграцията. Имаме такива съветници, и които ни съветват за Брексит. Тези хора не бива да ги губим, защото те имат многогодишен опит натрупан в институциите и техният опит е много ценен. И също така това е по-добър начин да служат на нашата институция. Напротив, не висят във Флоренция, както казвате вие. Ако някой е във Флоренция, той е в Европейския университетски институт. Това е много е, уважавана институция държавите членки и Европейската комисия работят в тясно сътрудничество с този институт. Господин Стас, зададохте важни въпроси. Ще подходя към тях в поредността, в която бяха зададени. Да, оптимист съм за ежегодния доклад за резултатите от дейността ни. Защото след всички тези кризи, във всички тези години, които прекарахме заедно, вие заедно с нас и със съвета успяхме съвместно да се справим с година 2017 година и това доведе до положителна оценка от Сметната палата. Понякога ние гледаме ежегодните резултати, някой път многогодишните и оттам проистичат някои разлики в цифрите. Многогодишната финансова рамка има комплексен характер. Опитали сме се в предложението за многогодишна финансова рамка, което внесохме през май и юни, да упростим процедурите. Това ще позволи и да се ориентираме повече към резултатите, както искаше господин Гербранди. Защото основната ни тема са резултати и добавена стойност на европейско ниво. И аз искам да благодаря на вас като съ законодатели за вашия доклад, междинния доклад, защото много ни помогна в работата върху многогодишната финансова рамка. Последният въпрос беше за общата селско-стопанска политика и реформа. Всичко ли в ОСП е идеално? Мисля, че Сметната палата е написала доклада си, няма да му противореча. Мисля, че е по-лесно да се критикува, отколкото да се усъвършенства. ОСП е фундаментална политика на Европейския съюз и такава, с която Европейският парламент основателно се гордее. Европейската комисия се опита под ръководството ръководството на комисаря Хоган да я модернизира, да я реформира, без обаче да извършва революция. Един елемент на реформата е държавите членки да получат повече отговорност. Това, впрочем, беше искане и на мнозина от вас в вашата комисия и в други комисии. Не защото искаме да се откажем от контрола върху политиката, а защото смятаме, че в някои случаи нещата се управляват по-добре на място. ОСП до голяма степен е политика на споделено управление. Не мисля, че трябва да я поверяваме обаче на на пълния контрол на държавите членки. Някъде съществуват проблеми с правовата държава, с върховенството на закона. Аз съм силен привърженик на върховенството на закона, не само защото съм юрист, а защото смятам, че това е спойката на Европейския съюз. За това Европейската комисия толкова твърдо стои зад върховенството на закона. Обаче имаме определени проблеми в държавите членки, те трябва да се решават там, където проблемите с върховенството на закона са по-системни, с по-системен характер, тогава Новите финансови регламенти е, се използват е, като основа, е, за да се преценява изпълнението на бюджета. Върховенството на закона и изпълнението на бюджета са свързани. И тук от Европейския парламент разчитаме на подкрепа, разчитаме на подкрепа и от държавите членки. Мисля, че това е отговорът. Не всички държави членки имат проблем с върховенството на закона. Всеки може да го има, обаче когато съществува, нека има механизъм за неговото отстраняване. Това казваме ние. В 75% от случаите днес държавите членки изпълняват бюджета на Европейския съюз. За това трябва да можем да разчитаме на тяхната съдебна система, на тяхната прокуратура. До някъде за това създадохме Европейската прокуратура. Госпожо, а, прокурор, а, госпожо председател, а, след законодателната процедура Европейския прокурор не бе снабден с толкова силни правомощия, колкото аз бих искал да видя, но все пак съществува. И за това при следващата многогодишна финансова рамка той ще получи, следва да получи много важна роля и се надявам надявам, че ще сътрудничи добре с държавите членки. Имаше въпрос за Чехия. Положението е трудно, защото тук се намесва вътрешната политика, мащабно. И аз не мога да коментирам един или друг политик в Чешката република. Това не е задача нито на комисията, нито моя задача. Когато получим жалба, предприемаме действия. Не използваме думата разследване, защото това е юридически термин. термин. Не сме стигнали до прага, който оправдава разследване. В комисията ние смятаме, че трябва да има нулева търпимост към измамите и към конфликтите на интереси в финансовата сфера. Но заедно се опитваме да анализираме фактите и понеже темата е много политически натоварена, искаме от юридическа гледна точка да очертаем това, което правим много ясно. Не искаме държавите членки е, да използват това, което бихме направили по непредпазливост. Ако има обвинение, получили сме искане и го разглеждаме. Ако искате върховенството на закона да функционира правилно, трябва да изслушате другата страна. Вие също се подчинявате на върховенството на закона. Нашият генерален директор е, е, Днес след обед ще ви обясни какви са били старите правила в това отношение, какви са новите правила. От части е, трябва да се придържаме към старите правила, защото новите правила нямат обратно действие, но във всички случаи поддържаме тясна връзка с чешките компетентни органи и ще ви дадем конкретен е, резултат от нашето проучване в момента, в който установим солидни факти. Мисля, че фактите са най-добрата защита в полза на върховенството на закона. Стигам до въпросите на господин Де Йонг. Благодаря за доброто сътрудничество. Е, мисля, че това, което казахте за експертната група, е много съобразено от нас. Е, сериозно съобразено през последната година. Мисля, че тези експертни групи трябва да бъдат максимално балансирани, максимално е, балансирани включително гледна точка на равенството на двата пола. Също така, не може да се преувеличава значението на една експертна група. Е, знам е, тази мъдрост. Ако не искате нещо да се свърши, създайте експертна група. Ако бъде създадена експертна група, разбира се, тя трябва да отразява положението в Европейския съюз от гледна точка на интереси, от гледна точка на полове. И мисля, че двете неща могат добре да се съчетават и трябва да се съчетават. Сега за лицата, които подават сигнали за нередности – в Европейския съюз някъде има такива правила в държавите членки, не навсякъде, но вече на ниво Европейски съюз такива съществуват. Значи, това са крайни средства, които се задействат, ако нищо друго не сработи. Има възможност да сезирате началника си, има възможност за медиация, има възможност да се сезира омбудсмана, така че има различни механизми, чрез които може да бъдат защитени лицата, подаващи нередности. Съгласен съм че значи, всеки случай има човешка страна. Аз а, говорих за случая, който вие споменахте с първия заместник председател и разбира се, готов съм из вас да проведа такова обсъждане, като защитавам личната репутация и сфера на въпросното лице. Господин Сала Франка, по отношение на резултата от тази процедура за освобождаване и укрепването на координацията в сферата на комуникацията, мисля, че това е нещо, за което се борим заедно преди евро... изборите за Европейски парламент. Ние като администрация, вие като политици. Мога да кажа, че е, ние имаме вебсайт Бюджет на Европейския съюз за резултати. Аз е, в уводните си слова дадох някои примери за това какво правим с бюджета в определени области. Нали, ние не искаме е, националните органи да вземат парите и да кажат, ето този мост е построен от нас. Искаме и за нашето участие да се знаят. Някой път е, е, малки и средни предприятия много новаторски се създават с пари от Европейския съюз. Това трябва да се споменава и на този сайт ние разгласяваме тази информация. Някои хора казват, това е пропаганда. Аз не мисля, че фактите са пропаганда. Обаче, ако политически вие можете да използвате използвате тези факти. Ние ще ги предоставяме. Имаме ежегоден доклад, както казах, за отчитане на резултатите. Там има кутийки, графи. Госпожа Яла Сендер много се интересува от тази информация и понякога тази графична информация може да бъде допълнена с две-три изречения. Нещо като резюме на фактите и цифрите да се постави, за да е по-лесно за четене. Е, по отношение на споразумението Европейски съюз и Япония, благодаря за вашите думи. Работим върху споразумението с Меркосур, но не всичко е в наши ръце. Много зависи от Меркосур, а това е по-сложна организация, отколкото Европейският съюз. Но съм убеден, че до края на мандата ще е, успеем да се справим в е, комисията. Няколко служби работят е, по това досие, генерална дирекция търговия, няколко други, разбира се, службата на главния секретар. Това е много важна част от нашия подход към многостранността. И много внимателно следим какво правят нашите партньори в Съединените щати. Там, където се оттеглят САЩ, Европейският съюз е, навлиза на тяхно място. Може би това е послание, което можете да заимствате и да използвате извън доводите си, свързани с бюджета. И сега, госпожо председател, готов съм да дам допълнителна информация на отделните членове, както и на цялата комисия, ако намерите това за необходимо. Благодаря за вашия интерес. Господин Пирински, искам само да задам един уточнителен въпрос. Това, което питах, беше следното. Комисията е задължена посредством резолюцията на парламента да информира парламента при преразглеждане на административните процедури за назначаване на висши служители и по отношение на процедурните правила – когато се прилагат такива за назначаване на служителите. Тоест, говорих за процедурните правила и за това не разбирам защо генералният секретар реагира по начина по който реагира. Моят въпрос съвсем не се отнасяше до неговите лични качества. Ставаше дума за процедурата. Е, смятам, че е, той не е, разбра, не е разбрал добре моя въпрос. И искам по тази причина да го повторя. Ако има такива промени, е, смятаме, че трябва да бъдем информирани. И за това искам отново да задам въпроса си. Смята ли генералният секретар, дали, че той има право на лично осмотрение дали искането, включено в една резолюция на Европейския парламент, е достатъчно основателно, че да бъде взето предвид. В крайна сметка, може би, този въпрос трябва да бъде обсъден не с него, а с председателя на комисията. За първи път генерален секретар е тук за процедура по освобождаване на отговорност. Може би постепенно, с опит, е, на е, той ще научи, че не е подходящо да се опитва да е, да реагира с гняв на депутатите. Той тук, за да отговори на нашите въпроси. Може би е, искам да е добре да задам още веднъж е, въпроса. Има резолюция, кога можем да очакваме е, отговор на комисията и също така кога ще има отговор на доклада по същата процедура. Госпожа председател, аз по никакъв начин не исках да проявявам гняв към депутата задал този въпрос. Аз сметнах, че това е лична критика към мен и смет, сметнах, че е необходимо да реагирам. Що се отнася до това, дали комисията ще даде отговор, отговорът е да. Въпроси на писмените отговори на омбудсмана отговори на писмените въпроси на омбудсмана ще бъдат предоставени, да, в писмен вид. Но що се отнася до, моята, е, е, до процедурата за моето назначаване, аз е, нямам право да правя коментари по нея, тъй като не съм участвал в нея. Иначе по отношение на всички останали процедури, с удоволствие а, бих отговарял на вашите въпроси, на всички, на въпросите на вас, господин Пирински, и на въпросите на всички тук. И а, се надявам, че а, ако имате критики към моята работа, те ще са свързани действително с моята работа, а не с слухове за мен. Госпожо председател, аз съм съгласен с моя колега. Парламентът има за задача да контролира политически комисията, а не обратното. Тази комисия и този парламент приеха резолюция и мисля, че е съвсем уместно да попитаме генералния секретар нещо в тази връзка. Освен това, независимо от тази резолюция, ние имаме контролни правомощия. Параграф 22 искам да цитирам тук. Правната служба на парламента издаде едно становище, което беше много добре мотивирано и аз мисля, че отношенията бъдеще ще се подобрят. Благодаря, госпожо председател. Е, аз, казва председателката, разбрах, че генералният секретар ще изготви проекта. Ако той не го изготви, няма да го направи никой. Това като отговор на резолюцията. Така че е, във всички случаи ще трябва да има някакъв отговор. Е, значи, ако вие не го направите, няма кой друг да го направи. Ние знаем че това е така, би било добре, ако получим отговор, но още веднъж ви давам думата, моля. I'm 100% convinced that the... 100% съм убеден, че колегиума ще ви отговори. Господин Оттингер лично ме вери, че това ще стане, но се надявам, че разбирате защо аз няма как да участвам в изготвянето на текста за отговори, свързани с моето назначаване. Комисията е, гледа сериозно на резолюцията на парламента и е, ще е, получите информация за назначаване на висшите служители. Ние го правим възоснова на техните умения, а не възоснова на националността. И на 25 септември комисарят Елтингер вече е заявил, че ще започне процедурата за обсъждане с вас и с други институции, как още повече да се подобри ситуацията. Защото след този епизод, който за съжаление се отрази най-зле на мен, сме убедени, че трябва да действаме така, че Европейския съюз да функционира възможно най-добре. Благодаря. Господин Русо, желаете ли накрая още веднъж да вземете думата? Вижте, това е минирана зона. Е, е, е, Благодаря ви, госпожо председател. С голямо внимание следих дебата, много интересен дебат. Повдигнати бяха много въпроси. Е, чухме благодарности към Сметната палата за нейната работа. На този етап няма какво по-конкретно да добавя. Благодаря. Госпожо Яла Сендер, заповядай. Благодаря. Благодаря за това, че се проведе това разискване. То беше наистина много информативно. Освен това, Очакваме документи, които трябва да получим в бъдеще. Те ще бъдат интересни в смисъл, че ще можем да си създадем представа как генералният секретар смята да подобри всички онези проблеми, които бяха засегнати в дискусията. Разбира се, че ние ще се върнем отново на тях. Искам обаче сега да посоча следното. Когато започнах изказването си, посочих, че при процедурата по подаване на възражения, най-вече по 51, се посочва, че комисията – има доверие в системата на гаранции при е, назначаване на старши менеджери. Тоест, става дума не само за един изолиран случай, е, каузата Зелмайер, става дума по принцип е, за тези лица. И тук ние не сме съгласни. Не става дума само за господин Залмар. Ние ще се запознаем по-подробно с този документ и ви казвам, че има нужда от подобрение при назначаване на висши служители. В парламента беше прията резолюция, в която точка по точка и запетайка по запетайка беше обсъждана от отделните парламентарни групи. И искам още веднъж да посоча, че системата такава, каквато съществува, не е толкова надежна, колкото трябва да бъде, защото в миналото имаше е, пострадали лица, дори и от е, законни процедури. Ние обаче искаме е, цялото поведение, целият подход е, при назначаване на служители да отговаря на ясни критерии. Тази точка 51 по нея могат да се внесат подозрения. Аз разбрах от изказването на господин Залмайер, че е готов да внесе необходимите подобрения, така че очакваме добро сътрудничество. Благодаря. Това беше началото на едно чудесно приятелство. Можеше да бъде и по-зле. Искам да благодаря още веднъж. <laughs> за задълбочаване на приятелството, искаме да попитаме дали няма да получим копия от вашето писмо до генералните дирекции, където става дума за уеднаквяване на процедурите, нещо, което споменахте в началото. Това би било нещо хубаво, защото това е всъщност и основната ни работа в комисията. В духа на доброто приятелство, което ви, на което току-що поставихте началото, ще ви предоставя копия. Благодаря. Пожелаваме ви приятно прекарване на останалата част от деня. Ако не се видим, пожелавам ви приятни празници. И ние сме оптимисти, че нещата ще потръгнат. От този момент нататък е, всеки получава това, което си е пожелал за коледа е, погрижихме се за е, ледени, за ниски температури е, и тук в дискусията в парламента. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте. Продължаваме сега с дневния ред. Точка 20 от дневния ред. Е, преминаваме към нея. Проучване на предварителните условия на ЕСИ фондовете. Докладчик е колегата Пирински и господин Ферер и господин Носмичи ще представят изследването или проучването. Това е едно проучване на СЕПС. Аз знам, че изкушението е голямо веднага да не напуснете залата, но трябва да продължим. Мога ли да ви приканя да напуснете залата, ако се налага, тъй като а, сме притиснати с времето. Заповядайте, имате думата. Okay, I can start. Um, well, I'm going to transfer you from a very exciting discussion. От изключително интересна дискусия ще премина към една дискусия, която е, е малко по-приземена. Е, условията, предварителните условия за фонда за структурни инвестиции. Казвам се Хорхе Нунис от Центъра за европейски политически проучвания. Работи от 10 години като изследовател там. Колегата Матиус, който е тук до мен, е свършил основната статистическа работа, така че основните добри елементи в доклада – се дължат на него, грешките също. Аз ще обобщя основното послание, той ще отговори на техническите въпроси. И така, за какво става дума? Какво беше искано? Имаше е, искане да се провери напредъка по изпълнението на изискванията за предварителни условия за Фонда за структурни инвестиции. Работихме с управляващите органи, за да проверим техния напредък, анализирахме данните, интервюирахме. Един от въпросите, който беше задаван, беше полезно ли е всичко това? Според вас, смислено ли е? И пропорционално ли е на постигнатите резултати? Струва ли се или смятате, че е прекалено тежко изискване? Какви са разходите, какви са ползите? И какви пуки можем да си извлечем за следващата многогодишна финансова рамка? И така, има различни препоръки – Регламента за общите условия включва разпоредбите за предварителните условия. Определението е на екрана. Целта е да се види кои са основните изисквания и условия за подобряване на инвестиционната рамка на място. Това означава включително и начина по който се прилагат директиви, свързани с конкретни области на действие. Тоест, ако се искат пари за фабрика, а, е, за център за ам, пречистване на води, а, няма смисъл да се дават тези средства, ако все още не е транспонирана в съответната държава директивата, засягаща водите. Тоест, ако все още правилата не са на място, да не се финансират проекти. Целта е да се засили способността за приложение и правомерността. На практика се изисква от държавите членки да подобрят способностите си за прилагане на инвестициите по начин, който да спазва регламентите. И още нещо, тъй като става дума за структурни фондове, реално не може да се прилага процедура за нарушение. Става дума за държави членки, които кандидатстват за средства и не става дума за регионална политика, т.е. за политика в приложното поле на действие на Генерална дирекция Реджио. Става дума за проследяване на начина по който се разходват средствата. Тоест, ако някой получи финансова подкрепа, той трябва да докаже, че се спазват а, правилата. Има 48 такива а, условия екс-анте, 7 а, общи и 29 тематични, да кажем транспорт и прочи и след това 12, които са конкретни спрямо определени фондове, т.е. да кажем Европейския фонд за регионално развитие и прочие, и прочие. Им допълнителни конкретни а, условия ексант. Каква е процедурата? Ами, първо, държавите членки изготвят рамката за подкрепа и подписват споразумение за партньорство с Европейската комисия, в което се уточнява цялостната стратегия. Оттам нататък, възоснова на тази стратегия, се изграждат оперативните програми, приоритетите, конкретните действия, отрасъл по отрасъл и средствата за определени действия. И в зависимост от конкретните отрасли се прилагат съответните условия екс-анте като идеята е тези условия да са вече изпълнени още преди началото на програмния период, но принципно опитът ни показва, че програмните периоди винаги започват с известно закъснение. И ако нещо не е готово на време, трябва да намерим някакво решение. И така, като цяло, общите изисквания екс-анте – 61% от случаите показват, че те вече са били изпълнени в съответната държава членка, т.е. 39 не са били. За, за тематичните а, предварителни условия имаме близ, е, много подобни проценти. Т.е. близо 40% от тези предварителни условия реал, реално не са изпълнени на време. В случаите, кои, в които тези условия не са изпълнени, съответните органи следва да изготвят планове на действие, по които да се работи за постигането на тези условия. С конкретен график за, за изпълнение на този план за действие. И така, как стоят нещата? До март 2019 година получихме определен брой документи, след това дойдоха нови документи, след като Изготвихме доклада 1401 плана за действие са били изготвени по всички общи а, и тематични условия екс-анте. Кои са а, органите, които се занимават с темата? Ами отговорният а, за управлението на средствата орган. В някои страни има повече такива органи, в други по-малко, в зависимост от конкретната административна структура на страната. В някои страни са повече, тъй като е такъв тип структурата на управление. Виждате списъка. Общите въпроси са свързани с публични поръчки, равнопоставеност между половете, приложение на правилата за държавна помощ и прочие. Оттам нататък тематичните се занимават с конкретните области на приложение, конкретните отрасли. Ако разгледаме разпределението, виждаме първо в синьо централно и източно европейските държави. Там има много страни за, предварителни условия за изпълнение в сравнение с централните и северните страни и повече от южноевропейските страни. Това отчасти се дължи и на факта, че те са по-големи получатели на фондове и освен това е свързано и с факта, че по различен начин се класифицират областите за тематичните изисквания в зависимост от това дали дадена страна се, в контекст на кохезионната политика се смята за кохезионна или за страна в преход. Другите страни имат по-малко предварителни условия за изпълнение и по тази причина, и поради факта, че те имат повече опит при приложението на тези критерии. В повечето случаи, но не във всички административната структура играе своята роля. Тук ще видите е, степента на изпълнение страна по страна. Ще видите, че повечето страни успяват да изпълнят плановете на действие за действие на време. И тук виждаме плановете за действие страна по страна – и това беше първото нещо, което а, ми се стори любопитно, а, когато работихме по това проучване. Страни като от размера на Испания, да кажем, където има множество автономни региони, но има ясна структура на отговорностите и разделение на властите, и министерствата имат ясни координационни правомощия – са записали 32 такива плана. При Испания всъщност има голям ниво на правомерност и в, твърде мал... Е, в много малко области трябваше да пишат такива планове. Докато в Италия плановете бяха 119. Защо? Всичко това всъщност се дължи на структурата на управление. Факта, например, че има дублиране между отговорностите на различни органи, неяснота при разпределението на правомощията и сложност при управлението. Така че тази графика много, дава много интересна представа за това как се координират нещата и в каква степен се координират нещата в административен план. Виждате и Гърция, много програми, особено вземайки предвид нейния размер. След това Полша, начина по който се координират регионите и централното управление. И разбира се, нека да не забравяме и факта, че колкото повече средства получава дадена държава, толкова повече планове за действие най-вероятно ще се наложи да изготви. В последния доклад за дейността има посочени три страни, които една страна, която не е изпълнила плановете за действие и три, които а, има вероятност да не ги изпълнят. И а, съответно средствата са преустановени към първата страна и са в процес на преустановяване към другите три. Другият интересен въпрос е колко струва приложението на всички тези правни норми, които е, е необходимо да се приложат, за да могат да се получат средствата. Виждаме едно леко въздействие. Не знам всъщност, в зависимост от пропорцията, дали за вас това е леко или силно, но виждаме, че от тези райони, в които е имало нужда да се е изпълнят планове за действие, имат по-низки нива на освояване, отколкото районите, в които вече са били изпълнени тези предварителни условия. Това е много интересно. Всъщност е свързано с предварителните условия. Да кажем, когато има един програмен период, който започва твърде късно, това се отразява на процедурата. И е много трудно тогава предварителните условия да бъдат посочени като причина за забавянето. Когато правихме интервютата, установихме, че само 10% са напълно съгласни с твърдението, че има отрицателно въздействие върху приложението. 38 частично се съгласяват. подобен 10%, 10% са напълно несъгласни, 42% нямат мнение. Това е много голям процент. Друг важен въпрос, който зададохме, е кои според вас са най-важните предварителни условия. И установихме, че да се смята, че най-важното е какви са правилата за държавната помощ и как точно да се изпълнят те. И Второто нещо – обществените поръчки. Това, според отговорилите на нашите въпросници, са най-важните елементи. Според тях останалите елементи са елементи, при които може да се изисква корекция, но тези са най-важните, най-съществените. Други елементи – учене през целия живот, това се разглежда като тематично изискване – иновации, научно-развойна дейност. Тези елементи се разглеждат като важни и има въздействие върху подобряване на стратегията на национално равнище. Проведохме проучвания в следните страни България, Хрватия, Германия, Италия, Словакия, Словения и Испания. Целта ни беше да проверим какво е становището на работещите в тази област там в различни условия. Работихме с различни управителни органи, провеждахме и телефонни интервюта. И като цяло мога да кажа, че повечето страни заявиха положително становище по предварителните условия, много повече отколкото очаквах. Всъщност, е, за голяма част от тях е, това е, беше доста труд, но нези, при които има най-много проблеми, заявяват и най-висока оценка. Онези, които се сблъскват с най-много трудности, всъщност виждат колко е важно системата на място да бъде приведена в правомерно действие. нези страни, от друга страна, където се смята, че всичко функционира гладко, са страни, в които служителите смятат, че тези изисквания са ненужни. Защо? Ами защото, да кажем, вече, ако, да кажем, вече е приложена директивата за управление на отпадните води, тогава защо трябва да се доказва, че тя е транспонирана, при положение, че Министерството много добре знае, че тя е транспонирана? И защо трябва да се изисква да се демонстрира пред комисията приложение на нещо, за което е отговорно друго министерство? Това е неприятно упражнение за участниците, включително и защото никой не разбираше защо се налага да се действа точно по този начин. Та или иначе, основните послания тук. Изискването да се изпълнят такива предварителни условия се смята за особено полезно в страните, където има проблеми с административния капацитет. И при конкретни случаи, особено един случай свързан с парк за иновации, този тип предварителни условия бяха посочени като много силен стимул за провеждане на реформи. Това беше начин властите да принудят, да притиснат правителството да проведе съответните реформи. Иначе казах, че да, има а, места, където те се разглеждат като прекомерна тежест. Въпросът за регионалната политика беше споменат нееднократно. Регионалната политика е политика, през която се оказва натиск за провеждане на реформи, които следва да се проведат съгласно други политики. И това по някой път води до следния въпрос. Дали не е това някакъв начин за избягване на процедура по нарушение? Тъй или иначе някои органи смятаха, че не е подходящо на техен гръб да пада отговорността за приложението. Приложение на, осно... на формалното наблюдение. Там имаше известна неяснота за правилата. Имаше много правила. Насоките от страна на комисията бяха твърде подробни и държавите членки сами трябваше да решат как точно да покажат спазване. Колко подробен отговор да дадат, до каква степен тези насоки са приложими за тях. Ето, например, по отношение на Испания, разговарях с едни служители, които казаха, а, ние сметнах, а, е, отговорихме на всички насоки, защото се страхувахме, че ако е, отговорим само и на някой, и кажем, че смятаме, че останалите не са приложими за нас, тогава ще е, получим отрицателен отговор. Така че е, трябваше да се проведе сътрудничество, да има яснота, какви са условията, как се прилагат, комисията да го знае и да може да работи с съответните служители в съответната страна. Всички заявяват, че комисията подхожда изключително с изключителна готовност за по помощ и че комуникацията съвсем не е едностранна. Всички власти, говорим за приложението, на практика са доволни от начина по който работи комисията. Дори от тези, които смятат, че самите мерки сами по себе си са ненужни, смятат, че комисията е, е била изключително любезна. И е, оттам нататък се мисли за следващия етап, на който ще се наложи да се извърши това упражнение. Следващият регламент ще... При следващия регламент трябва да бъдем внимателни в това отношение. И така, основните заключения. Идеята да има изисквания, предварителни изисквания – с определен график се смята за малко строга и за не винаги добре адаптирана към ситуацията на място. Отношението към предложенията като цяло е положително, но а, идеята е, че е добре да се изготви план за действие, който отговаря на местните условия и да се доказва, че постепенно той се прилага. По отношение на наблюдението на изпълнението има някои безпокойства. Твърди се, че някои елементи от текста не са достатъчно ясни. И особено, що се отнася до това как се следи дали са изпълнени тези условия. Предполага се, че комисията ще го следи и служителите в държавите членки се безпокоят, че това може да се превърне в твърде строго и негъвкаво наблюдение. И по някой път нещата на място се променят и ако има план, който трябва да се изпълнява прекалено строго, тогава може да не може да се реагира на важни необходимости които са възникнали в последствие. Затова молбата е да се допусне известна гъвкавост на място. Имаше заявки, че има прекалено много тематични предварителни условия. Обаче, като се има предвид, че е, това вече е свършено за тази година, за следващата многогодишна финансова рамка ще се наложи много по-малко труд, защото повечето от насоките вече ще са приложени благодарение на направеното до тук. Едно от силните твърдения беше моля да не се използват тези условия като инструмент за приложение на отраслово право. Ако дадена директива не е въведена от дадено министерство, ако не е транспонирана, не дейте да използвате тази процедура като процедура за принуждаване за изпълнение. Друго нещо, аз а, имам доста опит и знам, че е трудно това при предварителните условия. Трудно е да се избегне в началото на наблюдението как се свързва стратегията с процеса на наблюдение на, на, на изпълнението на предварителните условия и може ли да се намери някакво облегчаване на бюрократичната страна на процеса? Защото има някои елементи, които покриват подобни неща. И в някои ситуации предварителните условия не бяха съвсем съвместими с иновационните планове за стратегията. А, има стратегия и споразумение за партньорство от една страна и има а, предварителни условия, които не са напълно в съвпадение. Това е всичко от мен. Готов съм да чуя вашите въпроси. Now, thank you very much. We will go ahead because... Благодаря, ще продължим, тъй като времето много ни притиска. Мистер Прински, please. Господин Прински. Благодаря. Като се има предвид наистина ограниченото време, с което разполагаме, ще се опитам да бъда максимално лаконичен. Първо, истински приканвам колегите и другите комисии да се запознаят с това проучване в контекста на прегледа на резултатите, който очакваме следващата година. Тъй като проучването е много своевременно и трябва да бъде максимално използвано, за да се опитаме да отговорим на следния въпрос. Как следва опосредстващите условия да бъдат изменени в сравнение с ексанте. Така че установените недостатъци на предварителните изисквания, допълнителна обремененост, например, или трудности да се разбере как да се изпълняват тези изисквания от тези, за които те се отнасят, да не водят до повече забавене при освояване и използване на средствата. Защото това е реалната опасност. Съществуват примери, в които се упражнява нещо като автоцензура. Държавите членки не подават молби за, осребря... за осребряване, тъй като се страхуват, че могат да бъдат е, санкционирани. И сегашното изискване ексанте има доста недостатъци. Както се посочва в проучването, всъщност много трудно е да се установи дали у нези, които са изпълнили предварителните изисквания, имат по-голям успех при освояването на средствата от онези, които не са изпълнили предварителните изисквания, тъй като в този процес се наблюдават множество взаимно свързани фактори. Но пък проучването установява и някои положителни страни – подпомагане на реформите и актуализация на системите в държавите членки, в чиято необходимост те са се убедили. И тук искам също да подчертая, че очевидно има много добро сътрудничество между държавите членки и комисията. Това бе констатирано вече. Надявам се, че това не се дължи на желание на някои държави членки внимателно да подбират това, което говорят по отношение на комисията. Надявам се, че става дума за истински градивни отношения. Не искам да злоупотребявам с времето. Искам да задам няколко въпроса на комисията. Госпожо председател, може би и на някой от ораторите. Първият от тези въпроси е свързан с двете категории предварителни изисквания. Седемте общи изисквания и 29-те тематични изисквания. Каква част от тях са от пряката отговорност на Генерална дирекция Регио? Каква част от тях са свързани с реалните резултати от функционирането на структурните инвестиционните фондове? Каква част от тях са пряко свързани с политиката на сближаване? Way, burden... Впрочем, интересно е да чуем до каква степен тази работа е била бреме за комисията. Имам предвид работата по наблюдение и извършване на оценка за спазването на предварителните изисквания. Както се чу, плановете за действие са над 1000, близо 1400. Така че това трябва да е съставлявало някакво време за комисията. И най-сетне искам да се обърна и към ораторите. Полуките Какви полуки е извела от процеса на изпълнение на предварителните изисквания в сегашния период? Какви полуки е извела комисията за себе си? И бих бил благодарен, ако комисията коментира и нещо друго от споменатите елементи. Липсата на достатъчна яснота в проекта на регламент за общите разпоредби. явно това създава затруднение и на държавите членки, които се подготвят за подаване на заявление и е отбелязано в самото проучване. А според мен, щом е така, на този въпрос трябва да се обърне особено внимание. Няма да попитам ораторите какви са техните заключения, тъй като ги виждаме на екрана и мисля, че си заслужава те да бъдат изцяло прегърнати. Благодаря. Да, за мен беше много интересен въпросът за събирането на данните. Не съм сигурна, че заключенията са изцяло правилни, но във всеки случай вярно е, че събирането на данни представлява голям интерес. Господин Гранц, моля да се представите, госпожа Грантес. Аз съм Грантес Шатковска от е, е, Генерална дирекция Регио. Господин Грант не можа да дойде тук е, днес. Първо, в този програмен период предварителните обословености са въведени за пръв път. И от този процес извлякоха полуки и се учиха и държавите членки, и регионите, и комисията. Като цяло радвам се, че проучването регистрира положителни резултати. Поне такива са впечатленията на управителните органи, с които са проведени интервюта. Те имат положително отношение към предварителните изисквания, въпреки известно административно натоварване, до което водят тези изисквания. Разбирам, че няма категорични доказателства, че има отрицателно или поне голямо отрицателно отражение върху освояването следствие на съществуването на тези предварителни изисквания. Длъжна съм да реагирам на едно от вашите заключения в смисъл, че предварителните изисквания или условия са насочени към изпълнение на директивата. Мога да ви кажа, че целта им беше по-висока ефективност на фондовете. И това е свързано с предходна точка във вашия дневен ред за днес. Ориентирането към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 Значи връзката между начина по който се разходват средствата и политиката на Европейския съюз е много важна. Така че естествено, че и законодателството има връзка с предварителните изисквания и тяхното въвеждане. Беше зададен въпросът за наблюдението през следващия програмен период. Както споменахте, един от недостатъците на сега действащия регламент е, че комисията не разполага се инструменти за да наблюдава изпълнението на плановете за действие и да проследява наличието на връзка между стратегиите, които се изработват много трудно, както си представяте, и подбора на проектите. За това, за следващия програмен период, сме замолили държавите членки да осигурят изпълнението на така наречените обославящи условия през целия програмен период. Това не означава, че сме се запознали с всички документи във връзка с предварителните условия. Не сме имали чисто човешки капацитет да се запознаем с всичките над хиляда програмни документа, изработени от държавите членки в сегашния програмен период. Приспособяването на стратегията е необходимо към променящите се потребности, било национално или на регионално равнище. Искаме да направим така, че предварителните условия или така наречените обославящи условия през следващия програмен период да се изпълняват, когато стратегията се промени, условията да продължат да се изпълняват. Но разбира се, ние винаги трябва да знаем как се изпълнява стратегията. И да знаем по какъв начин е изготвена, въпреки че е, това не е наша отговорност. Нашата отговорност е да следим дали критериите за изпълнение са на лице. Това исках да изясня. Имаше въпрос дали Генерална дирекция Регио има капацитет да извърши оценка на изпълнението на всички така наречени обославящи условия. Генерална дирекция Регио извършва Управлението на тази оценка разбира се с помощта на отрасловите генерални дирекции. Както знаете, Генерална дирекция Регио финансира работа в различни области в най-различни държави членки. И не можем да твърдим, че ние сме, да кажем, специалисти по транспорт или специалисти по управление на отпадъците. Та, тази наша оценка се извършва в сътрудничество с други генерални дирекции. Но винаги сме гледали да има връзка с нашето финансиране. Защото идеята на предварителните изисквания е да създадат предпоставки за извършване на разход. В този програмен период парламентът и съветът са приели тези предпоставки и ние следим те да са спазени. Надяваме се, че в бъдещия програмен период ще има още по-тясна връзка с конкретните области, в които се работи. Ще има още по-голяма конкретика. Надяваме се за това. Мисля, че проучването е много интересно. То е интересно и за следващия програмен период. Интересно е да видим кои държави членки и кои региони са регистрирали по-голям брой неизпълнени предварителни условия. Кои планове за действие не са до край изпълнени в някои държави членки, но разбира се, отговорността за изпълнението им не винаги се носи от Националното министерство. В някои държави, като Италия, например, голяма част от компетенциите са на регионално ниво, а има и редица случаи, в които компетентността е със смесен характер национална и регионална. И е, това е, означава, че различното ниво на компетентност изисква и да се подготвят документи на различно ниво. Благодаря. Ще ви помоля за кратко становище. Мисля, че мога да изразя съгласие. Това, което казвам е, че представяме резултатите и заключенията на основата на впечатленията и вижданията на хората, с които сме говорили. Предложенията за следващия програмен период са само предложение. И е, разбира се, управителните органи имат своите опасения в тази посока. Какво ще стане накрая, ако се внесат промени в следващия програмен период? Ние не сме допълвали проучването, с нищо, което е продукт на наше лично мнение или виждане. Всичко, което е отразено в проучването, е резултат на вижданията, които сме чули, които са били споделени с нас. И ние предаваме тези опасения. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред преминаваме към точка 21 становище на Сметната палата относно предложенията на Комисията за регламенти, свързани с общата политика за периода след 20-та година. Господин Фигерадо. <clears throat> Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на тази комисия за това, че покани Европейската сметна палата за представяне на това становище. В Европейската сметна палата винаги се радваме много, когато имаме възможност да ви запознаваме с нашите доклади и да ги обсъждаме. Това въжи и за конкретното становище. Второ, искам да кажа, че в Европейската сметна палата ние сме съвсем наясно, че разработването на общата селско-стопанска политика е много сложна задача. Бих казал, че този документ анализира и проектите на регламенти, изработени от комисията. Те също са много сложни документи и ние сме се опитали да подхождаме синтетично. Поради ограниченото време, с което разполагаме, ще процедирам последния начин. Основните послания на нашето становище – се отнасят до общата селско-стопанска политика като общностна политика и за модела, чрез който се постигат резултатите. По отношение на определението на ОСП, първото ни послание е, че според нас липсва в тази реформа ясна дългосрочна визия. Не казваме, че няма проучвания, че няма различни варианти. Напротив, от точно тези елементи има множество. Но няма ясна дългосрочна визия, която да стои в основата на политическите варианти за тази реформа. Второ, не се дават солидни научни, економически доказателства за реформата, в частност за голямата роля на преките плащания. Не казваме, че липсват данни. Не казваме, че изобщо липсват економически доказателства, но смятаме, че те не са достатъчно солидни, за да обосноват вариантите, избрани в сегашната обща селскостопанска политика. Третото ни послание – е, че амбициите по отношение на околната среда и климата ще зависят от избора на държавите членки и оценките на комисията. Според нас, 40% принос към ОСП да се предпоставя е нереалистично. Това за нас е слабост. Има инструменти, свързани с околната среда и с климата, които в известен смисъл са надценени. Четвъртото ни послание е, че е, ставките на съфинансиране не отразяват добавена стойност на ниво Европейски съюз. И освен това, е, плащанията за таваните по отношение на големите стопанства ще бъдат ограничени, ако бъдат изключени от общата селско-стопанска политика възмезните и безвъзмезни разходи за труд. Това са основните послания. Сега ще се спра на модела за постигане на резултатите. Бих казала, че тук се изхожда от четири основни концепции, с които ние сме съгласни. Субсидиарност, резултати, упростяване, отчетността. Няма да се спирам на субсидиарността и упростяването поради липсата на време, но искам да се спра на резултатите и отчетността. По отношение на конкретните резултати, нашата констатация е, че в сегашното предложение не се съдържат необходимите елементи на една ефикасна система за резултатите. Защо не се съдържат? Според нас липсват отделни елементи, които са необходими – липсват ясни, конкретни и околичествени цели на Европейския съюз, прямо които да се измерват постиженията. Липсват мерки, които да са ясно свързани с целите и според нас липсва пълен набор от показатели, чрез които да се измерват резултатите и отражението. Това за резултатите. От гледна точка на отчетността смятаме, че рамката за отчетността, за отговорността до някъде ерозира с това предложение. Защо? Защото комисията ще бъде в състояние да удостоверява достоверността, точността и пълнотата на сметките, обаче смятаме, че тя за повечето разходи няма да може да декларира дали плащанията на крайните бенефициери са извършени правилно и в съответствие с европейското законодателство. Защо казваме това? Защото според финансовия регламент, и припомняме това на законодателя, сметките трябва да бъдат придружени от становище на независим аудиторски орган, което становище да потвърди дали разходите са целесъобразни и законосъобразни сиреч. Ще има две различни области на разходи. Разходи извън стратегическите планове по ОСП и разходи включени в стратегическите планове по ОСП. В първия случай ще бъдат обхванати 2% от разходите по ОСП – и тук трябва проверка на законосъобразността и редовността от независим одитен орган. Във втория случай 98% от разходите по ОСП е, ще бъдат обхванати и трябва да се знае дали отчитането на резултатите е правилно и трябва да се извършва оценка на системите за управление, включително да се извърши оценка на управителните органи и спазването на основните изисквания на Съюза. Обаче няма да има проверка от независими одитни органи за това дали плащанията към крайните бенефициери са в съответствие с законодателството на Европейския съюз и с онези части от стратегическите планове за ОСП, които са задължителни според новата уредба. И така, според нас, системата на отчетност ще бъде отслабена. Има международни стандарти, според които доказателствата в контекста на ревизиите – се получават чрез някои контролни процедури, точно определени, чрез процедури за оценка на риска и чрез допълнителни процедури. Да кажем, проверка на контролните механизми, е, материално-правни процедури, каквито в случая липсват. Значи, е, такива материално-правни процедури, е, които да се развият пред независими одитни органи, е, ще са задължителни само за разходите извън стратегическите планове по ОСП. А те възлизат на 2% от всичките разходи. Ние привеждаме, приветстваме преминаването от модел на спазване на правилата към модел на постигане на резултати, но това преминаване трябва да бъде много солидно като се извършва проверка на законосъобразността и редовността на извършените разходи съобразно правилата на Европейския съюз, а това изискване, за съжаление, в тази реформа не е на лице. Благодаря много за вашето внимание. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря. Нашия докладчик е колегата Целер. Моля всички да бъдат кратки в изказванията си. Да бъда кратък при темата сълскостопанска политика е нещо много трудно. Това е предизвикателство, но все пак ще се опитам да насоча вниманието ви върху някои акценти. Становището на Сметната палата наистина е, заслужава внимание. Служителите много остро атакуват е, настоящите представи за реформа на ОСП в Европейския съюз. Аз обаче мисля, че все пак има някои положителни елементи, които са обект на стремеж от страна на комисията във връзка с реформата на ОСП и това със сигурност е свързано с ехото, което идва непрекъснато от парламента, а именно, че трябва да има значително по-голямо упростяване на правилата, да се залага повече на система базирана на ефективност и ефикасност и същевременно ние отбелязваме също и при опитите за реформиране на настоящата стратегия в рамките на сълскостопанската политика, че поне при плащанията няма да се променят много нещата и опростяването тук означава само да не се променя нищо по самите плащания, а по-скоро по системата на отчитане – подходът на комисията засяга повече държавите членки, възлага им повече задължения и е, от това всъщност проистича въпроса как държавите членки ще посрещнат това предизвикателство в рамките на въвеждането на така наречения грининг. Мога да кажа, че успехът не беше много голям и това многократно беше предмет на становища в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на комисията, именно, че посочените цели не са постигнати, поради което остават висящи следните въпроси. А дали цялата система за подпомагане на селското стопанство от европейския бюджет е отгова... актуално отговаряли на изискванията на времето? И в крайна сметка дали не трябва да се приложат тук е, критериите на пазарната економика и б. дали плащанията наистина следват принципа на субсидиарност и се предоставят там, където е необходима помощ, а от друга страна ние сме свидетели на увеличаваща се индустриализация в селското стопанство. Поставя се и въпроса, че приходите могат да се измерват е, неефективно. Дали става дума за малко земеделско стопанство, което получава само няколко хиляди евро директни плащания, а от друга страна огромни сълскостопански холдинги и всички те са равнопоставени. Аз смятам, че тук е, има известно изкривяване поради което възниква въпроса какви цели си поставяне в рамките на европейската селскостопанска политика, може ли да отговори това на други цели, да речем на целите за опазване на климата, диверсифициране, дали това се предоставя като резултат от държавите членки и дали всичко това може да се постигне в рамките на стратегически планове, където държавите членки трябва да носят по-голяма отговорност. Това са въпросите, които се поставят и се надявам, че комисията тук може да предостави задоволителни отговори, така че да може да гарантираме по-добро изпълнение – плащанията, които получава селското стопанство в рамките на целите, които са насочени към европейска добавена стойност, да може да даде необходимите резултати при новия стратегически подход и същевременно ние да можем да приемем е, редовността и законосъобразността на плащанията. Така наречения кепинг, т.е. поставяне на тавани на плащания, трябва да се налага при големи земеделски стопанства. Това е правилен подход, но от колеги чувам, че това е единственото, което ни интересува и това е всъщност първото, което трябва да се премахне. Аз се надявам, че комисията тук ще бъде достатъчно а, твърда, за да можем поне това да запазим. Благодаря. Също имам един въпрос. Underline Transactions, това, което Сметната палата показа тук, тези Underline Transactions между Европейски съюз и държавите членки. Това наистина факт ли е? И какви са последиците? И второ, какво се получава с редовността и uh, законосъобразността на плащанията. Това, което посочва Сметната палата, естествено е свързано с премахване на всяка възможност за контрол от наша страна, какво се прави на равнище държави членки. Това е много тежко обвинение и ако наистина е така, последиците са тежки. Колегата Сабама. To... Благодаря ви, госпожа председател. Нека първо да благодаря на Европейската сметна палата за становището. И искам да се спра в малко повече подробности на предложението на комисията, за да може да разберете защо възнамерявам да представя критични коментари по становището на Сметната палата. Според мен основният въпрос е как да намерим основ... добро равновесие между намаляването на тъжеста за селските стопани и за властите и е, необходимостта от ефективен контрол на разходването на публичните средства. И тук се изтрува да обърнем внимание на следния факт. През 2015 година Европейския парламент прие доклад по собствена инициатива, който а, е, имаше заглавие защита на финансовите интереси на Европейския съюз и контрол на а, е, разходите в областта на общата сълскостопанска политика от гледна точка на постигнатите резултати. Тоест, целта ни беше да се оценяват постигнатите резултати и да става това по по-малко сложен начин. Близо 600 вота бяха за този доклад в пленарна зала. Един от основните въпроси, повдигнати от Комисията по бюджетен контрол в този доклад, беше вече включен и от комисията в първоначалното им приложение, именно предложенията по отношение на единната система за аудист. Смятам, че тези елементи трябва да бъдат включени в по-голяма степен в становището, което беше представено тук. Ролите се променят предложението на ОСП и трябва и контролът да вземе това предвид. Променят се отговорностите на, и, е, и тяхното разпределение, разпределение между селските стопани, прилагащите органи и комисията. Основната насока е, е много повече към постигане на резултати. И органите имат възможност да е, вземат решения по мерки, които според тях са най-подходящи за техния регион и за съответната държава членка. Ако искаме да се постигнат резултати, смятам, че това е начинът да се постигнат оптимални резултати. И това според мен означава, когато има е, правни норми, те да се навлизат в по-малко подробности, но това не означава да има по-малко контрол. Важното е средствата, които са разходени, да са свързани с постигането на измерими резултати. Разбира се, от тук нататък има какво да се обсъди по конкретната дефиниция за постигане на резултати. Но ако не направим това, ще навлезем в безкрайни подробности на европейско равнище, които не са тясно свързани с ситуацията на място и които доста трудно ще бъдат разбрани от конкретните фермери на място и е, трябва да се контролират плащането, това е ясно. Обаче разликата е в това, че основното внимание ще бъде насочено към резултатите, не към постигането на е, изпълнение на конкретни детайлни изисквания. За разлика от предложението на комисията, обаче изглежда, че Европейската сметна палата е, има желание да се въведат нови изисквания за контрол и аудитиране и не искат да се откажат също времено от нито един от старите елементи за контрол и аудитиране. Нещо, което по никакъв начин не сме си представили, изготвили, изготвяйки този доклад през 2015 година. Просто трябва да се излезе малко от а, този начин на мислене, че има само един единствен начин да се правят нещата. Ако така действаме, никога няма да можем да подобрим политиката. Само едно изречение. Председателката прекъсва оратора. Благодаря ви, госпожо председател, господин Фигерейдо, уважаеми членове на комисията. Общата костопанска политика през последните години беше доста критикувана а, и по някакъв път основателно, по някакъв път неоснователно. Говорихме много за климата и връзките с общата костопанска политика и също така говорихме за подкрепата за приходите на селските стопани от гледна точка на справедливостта. И въобще общата селскостопанска политика е един горещ кретов. Темата винаги е деликатна. Много от коментарите се правят и в специалните доклади на Сметната палата, на които комисията обръща много сериозно внимание. Предложената реформа има за цел именно да се справим с тези е, проблеми. Обръща се повече внимание на околната среда. Подкрепата за приходите е по-добре очертана чрез конкретни средства за преразпределение и искаме да излезем от магиосния кръг на въвеждане на все по-подробни правила и все по-подробни мерки за контрол. Именно за това предложението отчертава основните цели на ОСП и се обръща по-скоро към постигане на конкретни резултати. Критиките според нас са легитимни и отразяват ролята на Сметната палата. Затова възнамеряваме да проучим а, становището много внимателно. Всъщност ние вече го разгледахме много внимателно. Опасявам се обаче, че становището на Сметната палата не взема предвид цялостната амбиция на предложението и административната действителност. Три въпроса. Подкрепата за приходите, климата и новия метод за предоставяне на средствата. По отношение на преките плащания, оценката е свързана с анализ на приходите и прехата, подкрепа за приходите е от основен елемент, за да може за в бъдеще да имаме постигане и на хранителна, на продоволствена сигурност, и на добри мерки за климата, и на а, за избягване на обезлюдяването на селските райони. Становището също така очертава, че в предложението не се вземат предвид амбициите за климата, но според нас това не е вярно. На практика амбицията на предложението на комисията е основана и на предходна критика от страна на Сметната палата, що се отнася до ефективността на мерките за екологизиране. Включват се и допълнителни условия за определени области, за годишните плащания за всички бенефициери. Новите екосхеми са съпътствани по, план, по стълб 1 са съпътствани е, с нови ангажименти за управлението по стълб 2. Изключени са плащанията по за области, където има природни е, условия, които затрудняват е, дейността. Предложението изисква държавите членки и техните органи в областта на климата и околната среда, както и представителите на гражданското общество да бъдат включени, когато се разработва стратегията в областта на сълскостопанската политика. Сега ще се спра на новия модел за предоставяне за постигане на резултати. Много от специалните доклади в последно време настояват да се обърнем към постигане на конкретни цели. И именно това се опитваме да направим с новия модел. Опитваме се да проследим постигането на целите от страна на държавите членки и да включим всичко това в а, цялостния модел и да го комбинираме с годишно и многогодишно контролиране там, където разходите не са обвързани с конкретни постигнати резултати. Опитваме се да работим въз основа на цели и да свържем а, и, техничес... и това да включваме технически мерки, според нас не е подходящо решение. Според сметната палата някои основните правила, очертани в предложението на комисията, не са достатъчно ясни. Ние смятаме, че те са ясни. Европейските правни норми имат за цел да насочват държавите членки в създаването на правна рамка която да се прилага за бенефициарите. Виждате това в член 35 53 от хоризонталния регламент. Това въжи и за регулаторните органи, които трябва да проверяват дали системите в държавите членки функционират така както трябва и дали се спазват основните изисквания. Това всъщност е въпрос на контрол, контрол на правомерността. Иска се върху старите мерки да се е, наложи още един слой, който да е свързан с приложимостта и с постигането на конкретни резултати. Обаче, според нас, това ще осложни нещата и ще е, доведе до по-висока степен на, на грешка и на, на неправомерност. Целта ни е да се увеличи ефективността на ОСП. Работим съгласно а, мотото Нищо не е съвършено. Това въжи и за нашето предложение за реформата за ОСП. Но съжаляваме, че становището на Сметната палата подхожда прекалено консервативно. Смятаме, че ако се подхожда малко по-инновативно, ще се постигнат по-добри резултати. Yeah. The first question relate... Пропуснах да чуя отговорите на въпросите си. Те бяха два. Първият въпрос бе свързан с прилагането на правилата на Европейския съюз. Моделът на резултатите е така замислен, че правилата на Европейския съюз ще бъдат адресирани към държавите членки, за да използват те свободата на преценка, дадена от нормативните актове, за да разработят конкретна уредба за отделните бенефициери. Тоест, в бъдеще, и това ще бъде задачата и на органите за сертифициране, ще се извършва проверка за това дали управителните органи, разплащателни агенции, координационни органи, сертификационни органи работят добре. И второ, да се прецени дали държавите членки като цяло са спазили правилата на Европейския съюз или има сериозни недостатъци в органите за управление и в прилагането на основните изисквания на съюз. Бихте ли ми припомнили втория си въпрос, моля? Underlying Transaction wem wem? Uh, ами, така наречените изначални сделки а, е, са уредени в основния регламент. В бъдеще ще се обхваща разходите, които държавите членки декларират пред Европейската комисия. Тоест, ако законодателят възприеме това предложение и използва това решение, ще се и измерва редовността и законосъобразността в отношенията между държавите членки и бюджета на Съюз. Това означава, че се извършва проверка дали при преводите на държавите членки, да речем 2 милиарда евро, не се допуснали грешки. Тоест, ние не знаем какво става на място при бенефициарите и в бъдеще няма да знаем нищо. Това е плана, така ли? No, that's certainly not the plan. Не, планът не е така. Обаче, за съжаление, няма време да навлизам в подробности. Ами не се колебайте сега да го направите. Дайте обяснения. Добре. Както казах, това, което ще се проверява от съответните одитни органи, е, на първо място сертификационните органи, но след това и комисията, ще бъде първо дали държавите членки разполагат с функционираща система на органи за управление, разплащателни агенции, които да работят добре, органи за сертифициране на национално ниво, които също функционират добре и прочие и прочие. Това е първата важна гаранция за надлежно спазване на правилата на Европейския съюз. Същото въжи, например, за известната система Аякс. Това е идеалното средство да се следят плащанията на площ. Второ, е, основен аспект на предложенията за реформа е Европейският съюз до голяма степен да се оттегли от е, процеса на изработване на правила. Имаме много правила на Европейския съюз, които в е, миналото и все още днес е, са източник на оплаквания, че има доста голяма сложност в процесите, че има много административна тежест, нали, мери се дължината на синор, ширината на плет и прочие. Значи искаме да има по-малко на брой, но по-общи по характер правила на Европейския съюз, а на държавите членки да бъде оставено да преценяват къде и как да извършат намеса в светлината на целите зададени от регламентите на Европейския съюз и държавите членки също ще задават конкретните задачи. Така тези цели, тези задачи ще бъдат околичествени и комисията ще може да преценява дали са постигнати на основата на количествени показатели. Така ще преценяваме дали държавите членки спазват правилата на Европейския съюз, които ще съществуват. Тази система обаче няма да води до проверки, индивидуални проверки от страна на Европейската комисия за това дали цялата национална уредба е спазена във всеки отделен случай, защото тя ще е национална уредба и дали се спазва това проследяване не е задача на комисията. Когато разгледаме системата като цяло, върху нея ще се насложи един слой, свързан с резултатите. Ще се отчитат резултатите и същевременно ще има и слой спазване на правилата. А, но, но в много по-малка степен, отколкото сега ще съществува този втори слой. Защото ако насложим, ако насложим резултат слой резултати върху слой спазване на правилата в сегашния им вид, това ще бъде непреодолима тежест за държавите членки. Ние смятаме, че е, европейските органи трябва да се от оттеглят от контролирането до някъде, като разбира се се запазят минимални гаранции, че това, което се финансира от Европейския съюз е съчетано с спазване на основните правила, които ще бъдат задавани на ниво Европейски съюз. До тук беше теория, доколкото правилно разбирам, което означава, че в средносрочен план това е край на аграрните фондове, защото всъщност е, дали сметната палата Сметната палата желая ли накрая да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Благодаря сърдечно за направените бележки. Искам да подчертая това припомняне е, от страна на господин Целер на доклада ни за екологизирането. Вие поставихте въпроси в тази връзка – Uh, Господин Сарвама също зададе въпрос, а именно за по-доброто разработване на целите. Искам да благодаря госпожо Гресле за въпросите, които вие поставихте, защото те наистина са много уместни. И ми се ще да приветствам факта, че господин Магело а, разясни намеренията на разработената от Европейската комисия система, нова система. Мисля, че тук се очертава един изначален въпрос с оглед компетентността на вашата комисия. И този въпрос е свързан с системата за отчетност. Господин Саварма, вие казахте, че трябва да има равновесие между резултатите и контрола за спазване на правилата. Искам много ясно да заяви, че Европейската сметна палата не желае да съществуват много подробни правила. Нас не ни интересува дали най-дребните подробности от правилата се спазват или не се спазват от крайните бенефициери. Ние се притесняваме, ако правилата, одобрени от законодателя, Европейския парламент Европейск... и съвета на министрите, не се спазват в държавите членки. Защото ако няма контрол за спазването на тези правила, които вие приемате, поставям въпроса – за какво съществуват те? Как ще гарантираме, че се спазват, ако не съществуват механизми за контрол? Общите правила, за тях говоря, тези, които вие одобрявате тук в парламента. В тези регламенти, според нас, съществуват достатъчно елементи за провеждане на контрол върху получените резултати. Мисля, че има достатъчно елементи, за да се прецени дали системите за управление са добре разработени и функционират добре. Но ние не знаем на нивото на крайния бенефициер дали общите правила, които вие тук в Европейския парламент одобрявате, се спазват. Аз не искам Европейската комисия да ходи при всички крайни бенефициери, за да упражнява този контрол. Нали, това е голямо бреме. Обаче мисля, че ние се нуждаем от това да съществува независим одитен орган на ниво държава членка, който да бъде в състояние да заяви, че плащанията, извършени на крайните бенефициери, са в съответствие с правилата, които вие одобрявате в този парламент. Това е въпросът ни. Има ли такова съответствие? И правилата, които ще бъдат част от стратегическите планове за селското стопанство, също трябва да се спазват. Резултатите трябва да са на лице и правилата трябва да са спазени. Мисля, че не е трудно да се въведат контролни механизми. Разбира се, въвеждането им ще има определени последици, но ние не искаме да се упражнява двоен контрол, да има повече административна тежест, да се натоварва администрацията. Не. Искаме в цялата тази система някой, някой, не различни и няколко на брой институции, някой да извършва контрол за законосъобразност и редовност. Сиреч за това, че правилата, одобрени в Европейския парламент и съвета се спазват. И аз не говоря тук за правилата, които се одобряват на ниво държави членки. Притеснявам се, че комисията и е, Европейската сметна палата могат да издават становища не са в състояние да е, потвърждават тази законосообразност и редовност на правила, които са издадени на ниво държави членки. Не знам дали бях достатъчно ясен. Господин Целер, е, това ще остане винаги един е, проблем, дали има достатъчно доверие на всички равнища и че правилата, които са приети заедно от всички, ще бъдат прилагани дословно. Това, което понякога ми създава проблеми в този парламент е, че имаме лица на законодателно равнище, е, които са пряко бенефициери и всъщност вземат решения на законодателно равнище като членове на парламента. И е, сега комисията казва, добре, е, ние ще е, възложим доверие на държавите членки, които ще участват в процеса на вземане на решения. Сега, всъщност това е точно отражение на казаното от мен и аз смятам, че колегите от водещата комисия също ще направят. С това приключваме точката от дневния ред, която обсъждахме. Е, хората, които са за е, следващата точка са вече тук. Е, представителите на ОЛАФ. Тук наистина има една огромна палитра от измами. Ще погледнем към Словакия, Чехия, Унгария. Във всички случаи аз мисля, че наистина не добра идея. С това приключваме откритото заседание. Моля да напуснат е, залата у нези, които няма да участват в следващото закрито заседание.